бюджетен контрол. Разполагате с проекта на дневен ред. Няма искания за промени в него, с което дневният ред се счита за прият. Точка 2. Ще ви обявя езиковия режим. Както винаги, Заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Точка трета. Одобрение на протоколите от минали заседания. Ако не бъдат днесени възражения по протоколите до края на днешното заседание, те ще се считат за прияти. Точка четвърта. Освобождаване от отговорност на Европейската комисия. Днес ще говорим за структурните фондове. Добре дошли на госпожа Крецо, на господин Леметр и на техния екип. Госпожо Крецо, добре дошла. Вероятно днес се виждаме с вас за последен път. Радвам се, че сте тук. Отговарящият по въпроса член на Сметната палата е господин Мърфи. Докладчик от наше име е госпожа Яла Сендер. Давам ви думата. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, госпожо комисар, госпожи и господа. За мен днес е удоволствие да ви представя глава 6 от доклад, годишния ни доклад за 2017 година за европейската кохезионна политика. Тази глава се отнася до подфункция 1Б на МФР, отнася се до економическото, социалното и териториално сближаване и до съответните разходи, управлявани от ГД регионално развитие и ГД заетост. Нека първо заявя, че одитът в областта на кохезионната политика бе засегнат от редица съществени фактори, които днес трябва да вземем предвид. Първо, в сила е нова рамка за контрол и установяване на достоверността. Нормативната уредба за 2014-2020 съдържа няколко нови елемента, което означава, че остатъчният, остатъчният процент на грешки по оперативни програми трябва да е под 2% на годишна база. 2017 година бе първата година, през която комисията прие отчетите и даде разрешение за разходите, които държавите членки бяха изискали по тази нова рамка. През май 2017 комисията прие отчетите с разходи от 17 държави членки, което съответства на около 70 от общо 419 оперативни програми и на разходи в размер от само 2,5 милиарда евро. А, що се отнася до приключванията за 2007-2013, одитът ни обхващаше само 8 милиарда евро като разходи, което е много по-малко, отколкото през предходната година. Тогава сумата бе 36 милиарда. Идната година по прогнозните ни разчети ще бъде 24 милиарда. Това не означава, че държавите членки не са направили разходи, но поради редица причини не са представили искане за възстановяване пред комисията. Висок е делът на аудитираните разходи по Европейския социален фонд – и инициативата за младежка заетост. Обикновено този дял е по-нисък от частта по Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Това отразява факта, че общият размер на разпределените следства, средства по програми одобрени за 2014-2020 е 26%. Друг важен въпрос бе, че за първи път аудитните органи приложиха новата рамка за контрол. Освен това, за първи път трябваше да работим и по приключвания за периода 2007-2013. За периода 2014-2020 година в стратегията си палатата предвиди да преразгледа подхода си към бюджета и по-точно към добавената стойност на декларацията за достоверност. Искаме най-вече да използваме и резултатите по други одити. Поради тази причина одитът, който направихме за 2014-2020, бе ново начало. Трябваше да променим подхода в рамките на одита, като си поставихме две цели да допринесем към общата декларация за достоверност и да направим оценка на новата рамка за контрол и гарантиране на достоверността и до каква степен може да се разчита на нея. Така в бъдеще ще можем да решим дали повече да се възползваме от информацията по новата рамка. И за да улесним това, ще трябва да видим къде има още нужда от подобрения. За целта направихме преглед на извадка от операции. Направихме проверка на представителна извадка от 217 операции от 51 оперативни програми. 29 за периода 2014-2020 и 22 за периода 2007-2013 направихме преглед на контролните списъци на аудитните органи. Когато не можехме на базата на тяхната работа да направим заключения, трябваше да извършим отново одита. Трябваше да направим това за 121 операции. Тук бяха включени и 80 посещения по места на ниво бенефициенти. През 2017 прогнозният процент на грешки за подфункция 1 Б на МФР е бе 3%. Това е допълнително намаление в сравнение с миналата година. Тогава процентът бе 4,8 и в сравнение с годината преди това, когато процентът бе 5,2. За първи път прогнозният процент на грешки е без корекциите. Освен това, имаше и други значими фактори, които оказаха въздействие върху одита на кохезионната политика за 2017. Направихме преглед само на вече аудитирани преди операции. Въпреки това, прогнозният процент на грешки включваше и 36 подлежащи на количествено изражение грешки, които не бяха открити от аудиторските органи. Разгледахме също така и финансовите инструменти. Тяхното използване става все по-широко. Установихме, че за периода 2007-2013 година финансовият инструмент, създаден най-вече в полза на МСП, е бил използван за инвестирането в дружества, които не са МСП. Установихме също така, че съответният аудиторски орган не има законовото право да извършва проверки по места на ниво финансови посредници за един финансов инструмент за периода 2014-2020. Става дума за инициативата за МСП. Затова и трябваше да направим повторен одит по 30 операции по този финансов инструмент. Установихме, че 9 от тези операции са били били недопустими, тъй като бенефициентът не е бил МСП или е и упражнявал недопустима дейност. През 2017, що се отнася до недопустимото ДДС, установихме, че е имало 10 проекта по 5 оперативни програми, при които държавите членки са изискали възстановяемо ДДС като допустим разход, въпреки че по правилата на Европейския съюз се предвижда при такова положение да не се възстановява ДДС. Втората цел на одита ни за 2017 бе да направим оценка на новата рамка за контрол и гарантиране на достоверността за 2014-2020 година. Това беше един пилотен процес, поради което посветихме и голяма част от главата на тази оценка. Направихме оценка на работата на аудиторските органи на държавите членки – Тази работа е изключително важна, що се отнася до рамката за гарантиране на достоверността в областта на кохезионната политика. Имаше редица констатации, при които установихме пропуски в работата на аудиторските органи в 9 от общо 22 пакета за гарантиране на качеството и приключване, за които аудиторските органи бяха излезли с становище за резерви, установихме, че е била направена по-ниска оценка на процента на грешки. Установихме също така и редица слабости във връзка с работата на аудиторските органи, като например във връзка с представителността на извадките, ми, на извадките им, както и във връзка с обхвата, качеството и документирането на работата им. При тези случаи трябваше отново да направим одит на транзакциите, което изискваше допълнителни ресурси от наша страна. Що се отнася до работата на комисията, Основната и роля по новата рамка за контрол и гарантиране на качеството е да приеме или не отчетите, включени в пакетите за гарантиране на достоверността. Резултатите от тази работа допринасят за декларацията за достоверност на генералния директор в доклада за годишната дейност. Първо, има много голям брой проценти на грешки, оповестени в годишния доклад за дейността с различни референтни периоди. Генералните директори в годишните си доклади за 2017 са използвали прогнозен, предварително изчислен процент на грешки, който все още трябва да премине през пълния цикъл на контрол. Установихме също така, че процентът на грешки е бил над прага на същественост от 2%. Що се отнася до слабостите на новата рамка, заключваме, че има още какво да се направи. Най-вече по отношение на изпълнението, както на ниво аудиторски органи, така и на ниво комисия. Ще продължим с същия аудиторски подход и през 2018. Излезли сме с 6 препоръки за подобрение. Три от тях са прияти от комисията, останалите три са били прияти частично. Много е важно средствата на Съюза да се изразходват в съответствие с правилата, но също така е изключително важно да има положителен резултат, що се отнася до постигането на целите и постигането на резултати. Тази година за четвърти път изготвяме отделна, глава, отделна част в шеста глава във връзка с резултатите в кохезионната политика. За целта Оценихме резултатите по 113 операции, които бяха приключили към момента на одита. Установихме, че при две трети от операциите е имало система за оценка на резултатите. При повечето други програми, програмните органи не са определили показатели за оценка на резултатите на ниво проекти. Направихме оценка на резултатите по онези 74 проекта, по които е имало показатели за резултатите. Трябваше да определим дали държавите членки са постигнали предварително заложените цели, дали са изпълнени показателите. Установихме, че показателите са били или изцяло, или поне частично изпълнени. Надявам се, че нашата работа ще е от полза за вашата комисия и за комисията в областта на кохезионната политика. Тази област на политика е важна. Седем специални доклада са били посветени на нея през 2017. Десет е броят на докладите до сега за 2018. Наскоро публикувахме и становище по предложението за регламент за общо приложимите разпоредби за периода 2021-2027 много добре си взаимодействахме с комисията по време на целия процес. Същото въжи и за вашата докладчица госпожа Яла Сендер, за което и благодаря. И ние ви благодарим. Думата има госпожа Крецо. Благодаря, <clears throat> госпожо председател, госпожо докладчик. Благодаря на докладчика от Сметната палата. Първо искам да започна, като благодаря на вашата комисия за много силната ви политическа подкрепа по време на годините. Ние сме работили заедно. Имаме много общи постижения, с които може да се гордеем постижения, свързани с, с законосъобразността. Сметната палата откри подобрения в бюджета, особено в нашата кохезионна политика В продължение на години задържаме положителна нисходяща традиция. В началото на мандата ми имахме 5,7% които паднаха до 4,8%, а сега са само 3% грешка. Нашия напредък е резултат на три неща. Силна правна рамка, добро управление, добри системи на контрол, правят се необходимите финансови корекции и това дава своите резултати. Също така много високо оценя решението на Сметната палата да въведе промяна в нейните одити в 2014-2020 година контролът беше засилен. също така това се провежда по цялата верига на контрола и Сметната палата отчете промените. Приветстваме тази инициатива ние е, е, приспособяваме нашата система за измерване на грешки, като по този начин избягваме а, по-големи усилия за одит. Следващата година програмата, в програмата се предвиждат по-големи разходи и ние трябва да бъдем бдителни. Продължаваме да си сътрудничим с държавите членки и за да можем да проследим допълнителните грешки, да въведем необходимите корекции. И сега искам да помоля е, да оценим къде се намираме сега с изпълнението на сегашните програми и предложенията за след 20, е, е, след 20 година. Ние сме напреднали в сравнение с периода 2007-2013 напредък е много по-бърз, отколкото в който и да е предишен период. Ние сме закрили повече от две трети от програмите и продължаваме до края на годината. Разбира се, няма да закрием програма, ако нямаме достатъчна гаранция, че няма е, <coughs> грешка по същество. Е, Депутатите е, си свършиха своята работа и те въведоха необходимите корекции. Ние също вършим нашата част от задълженията. Разглеждахме много задълбочено ситуацията с всяка програма, въвеждаме всякакви финансови корекции, винаги където е имало нерешени въпроси. Е, абсолютно задължително е да се спазват съществуващите правила, значимо намаляване на грешките, по-голям акцент върху резултатите, върху работата. Както знаете, резултатите винаги са били нашата цел. Трябва да продължаваме да доказваме е, допъл... Е, принадената стойност на нашите политики, и а, по време на евроизборите да демонстрираме европейска солидарност в нашите региони, в нашите държави, в нашите градове. Естествено, трябва да изиграем своята роля с, в дебатите с а, гражданите. Ние вече стигнахме а, максималната скорост за прилагането на програмите по места има подобрение. В началото на ноември почти 70% от финансирането беше дадено на, по проектите 2340 подкрепата за 250 хиляди проекта. Инвестициите са много добре целенасочени. Те са много важни за ежедневния живот на европейските. 250 хиляди нови работни места ще бъдат създадени, повече от 4 милиона нови жилища и ще има подобрение на здравеопазването. 50 милиона граждани ще се възползват от мерки за предотвратяване на пожари. Също така ще има ефект на преливане от една програма в друга с по-добро управление, с по-добра бизнес среда, подобряване на административния капацитет на институциите. Комисията се ангажира с пълна прозрачност за прилагането на програмите на място и всеки може да види в програмата с отворените данни, където се виждат финансовите постижения на предишните периоди. Не е случайно, че тази по е, тази платформа в 2017 година спечели а, е, наградата на Европейския съюз. Трябва да признаем обаче, че а, е, доброто приложение на място на законодателството а, трябва да се а, да се приведе и в практиката. Също така е, това се дължи на автоматичното изпълнение на задълженията, на авансовите плащания, които разбира се са обект на е, ниския контрол, <clears throat> но ниското освояване на фондовете доведе до някои неизпълнения. Ние осъзнаваме тази роля, която ще почне да се прилага още от началото на тази година, за разлика от предишни периоди. Няма дерогации. Много внимателно следим всички програми. Госпожи и господа, още от самото начало с мада, в мандата си работя, за да помогна на държавите членки, на регионите, да работят. Ще направя това до последния ден на моя мандат. Тези политики са много важен източник на инвестиции за много държави членки. Те помагат да се решават политическите и економическите въпроси регионалните несъответствия са обект на дейността на Сметната палата. Някои държави членки го подчертават на национално равнище. Остават значими различия между регионите. Понякога тези различия се увеличават. Именно за това ние лансирахме започнахме да работим по две инициативи, едната от които е, е по е, промишления преход, е, която е предназначена за <clears throat> местните и локалните стратегии. Тези инициативи се развиват и те ще бъдат основна цел на бъдещето. Също така има една целенасочена група за по-добро прилагане на групи. А, също така всичко това а, предотвратява потенциални загуби. Много се радвам, че тази работа беше отчетена в доклада на Сметната палата. Продължава да работи работната група по тези програми. В обсъждането с бенефициерите, аз още в началото на магдата си реш... Е, е, разбрах, че е, е необходимо едно опростяване на процедурите за бенефициерите. Това също така беше вдъхновение за нашите предложения и след 2020 година. Нашите предложения са свързани с проблемите на бенефициерите, вашите притеснения, за да може да се направят програмите по-атрактивни и по-неподвластни на грешките. Разбира се, трябва да се ускори процеса на прилагането на място. През май ще се покаже какво ще се прави след 2020 година. Политиката ще бъде най-важният инвестиционен инструмент, който ще доведе Европа близо до гражданите. Нашите предложения също така създават един набор от пет политики, повече социална, повече колективна Европа, по-зелена Европа. Ние се мятаме да поддържаме ориентация към програмите, също така да се постига напредък по посока на планираните цели. Всичко това се прави в съответствие с европейския семестър, с с оглед на ускоряване на прилагането. Тук се очите също така преминаването от един програмен период в друг. Нашите предложения също така а, включват по-стриктни финансови форми на управление, особено при авансовите плащания намалихме бюрокрацията, намалихме твърде сложните правила и мисля, че беше направена важна стъпка към упростяване на процедурите. Въвели сме над 80 мерки за упростяване. Управлението на контрола също така е свързано с, с упростяване. Предлагаме по-малко, но по-ефикасни верификации, засилване на одитния подход, подобрен и засилен пропорционален подход, упростяване, насочване на усилията повече към целите на бенефициерите. Това беше представено с оглед на периода след 20-та година е, за да стане новия програмен период по-модерен и да отговори на предизвикателствата на нашите градове, общини. Ние искаме да дадем възможност хората да се справят по-добре с предизвикателствата. Времето е от жизнено важно значение. Радвам се, че Европейския парламент работи много бързо по оценката на предложенията, напредват обсъжданията. Искам да апелирам на всички институции, особено на съвета, да се обсъдят всички взаимно допълващи се предложения. В момента се работи съвместно с законодателите. Благодаря ви, благодаря ви за вашата подкрепа. Вие сте стриктни, но много конструктивни Високо ценя това, защото създавате заедно с нас по-ефективна кохезионна политика, която предоставя ценности, резултати за Европа и за европейските граждани. На ваше разположение съм за въпроси. Благодаря ви. Докладчицата има думата. Gracias, eh, presidenta. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на господин Мърфи за изказването. Вярно е, че и за сметната палата става въпрос за доста трудна година, ако мога така да се изразя. В частност, във връзка с въвеждането на нова проблематика, свързана с проверките, как да бъдат те подходящи. Това се спомена и от комисията. И искам да благодаря на госпожа Крецо, с която имаме вече навици в сътрудничеството си. Бих искала да помоля да ни представи текста на вашето изказване, защото ми се струва важно. и особено в е, перспектива за бъдещето, защото е, в крайна сметка в момента се намира в един край на цикъл с е, излизаме от много сложни преговори по новата многогодишна финансова рамка. Така че това е изключително важно за бъдещето, особено в контекста на Брекзит за Европейския съюз. Със сигурност това ще има отражение и за бъдещите програми. Искам да поздравя госпожа Крецо, защото Сметната палата призна, че има значително подобрение във връзка с процента на грешките. И мисля, че би било наистина справедливо да се признае, че след толкова години труд, припомняния, и усилия, за да се създаде нов формат на сътрудничество, за да може всеки един по веригата да поеме отговорността си във връзка с структурните фондове, от комисията до последното е, лице, което освоява тези средства. И така в този контекст наистина сега вече се установява подобрение. По-нататък, мисля действително, че трябва да се признае вашия труд, защото става въпрос за огромния обем от бюджета и там Сметната палата признава, че са намалени грешките и проблемите при съуправлението. Оттам нататък има специалните работни групи, работата, която се провежда с държавите членки, с регионалните и местни власти. И естествено всичко това носи ползите си. Въпреки, че е ясно, че все още има проблеми и не е невъзможно да не се установяват грешки. Но така или иначе, нека да кажем, че действително има подобрение. Говори се и за това непряко управление. Тук също са идентифицирани проблемите. И така тази година Сметната палата, а и вие го признахте, е преходна година, защото става въпрос за приключване на предходния период. И в случая става въпрос за края на програмите, при които може да има възстановяване, но най-вече е равносметка каква е ползата от тях, но същевременно и старта на следващите програми. Казахте, че на практика една трета от настоящите програми вече са изпълнени – но каква е констатацията на сметната палата, и вие сте го казвали също неколкократно, основните проблеми са свързани с освояването на структурните фондове. Имаме огромно закъснение, неколкократно сме го казвали. Разбира се, за това носят отговорност и е, компетентните органи е, на национално равнище. Много време мина, докато стартират програмите. Освен това, може би липсва достатъчно гъвкавост. Това също натрупа закъснение за някои от компетентните органи и съответно закъснение за плащанията. А още се усещат и отраженията на кризата. И така, във връзка с всичко това, което вие сте въвели, бих искала да попитам – как преминаването от N-3 към N-2 ще се осъществи? Ние зададохме също така въпроса как ние да идентифицираме причините за неосвояване, как да ги съобщим. Знаем за причините, че наистина трябва да се подпомогне техническата помощ в държавите членки, има държави, които не са искали съфинансиране, както установява Сметната палата, защото да не, да не задълбочават още повече дефицита си, но има и други причини. Ние сме се обръщали към Сметната палата с желание за анализ на действителните причини за тези огромни закъснения. Те понякога не са е, непременно е, по волята на местните органи, но така или иначе проблем се установява. Нека да кажем в обобщение, че наистина има още много работа, че това е огромен труд, огромен труд ни предстои и ще трябва да задълбочим още анализа си. Освояването продължава да бъде проблем. Бавно е какво, каква е точно причината докъде са стигнали плащанията, в какво положение ще се окажем, когато ще трябва да приключваме с периода до 2020 година с тези закъснения. Да не се окажем пак с огромен процент закъснели плащания, които да не можем да осъществим. Така че ще трябва да се намери решение на този проблем. По-нататък, във връзка с процента на грешката – мисля, че можем да установим напредък и с комисията, и с сметната палата, с съответните компетентни органи. Опитахме се да идентифицираме наистина динамиката на бюджета с комисията и да видим точно от какви съставни елементи се състои той. Днес с цялото натрупано закъснение и ако приложим всичко това към настоящото положение, има доста доклади, включително и от различните вътрешноконтролни органи или генерални директори. Към това трябва да се добавят и нашите текстове. И наистина има толкова много текстове по този въпрос, понякога дори противоречиви, че ще трябва, можем и да успокоим малко темпото и да проверим как можем да достигнем до по-обща картина. Бюджета на общността е динамичен, но всяка година трябва да сме способни да обясним нещата и съответно да вдъхнем доверие у гражданина и у бенефициерите. Тоест, че ние ще успеем без огромни отклонения да приложим бюджета такъв какъвто е прият. По-нататък, във връзка с резултатите, тук сме съгласни с Сметната палата, а именно за следното. Първо искам да поздравя наистина комисията, че положителните резултати са признати, но ни липсват същевременно достатъчни надежни показатели, за да можем действително да отстраним всяко съмнение по въпроса, така че това е все още висящ въпрос. И по-нататък. Надявам се, разбира се, че ще има и други допълнения от други колеги и ще можем да допълним, ако липсва нещо. Благодаря. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru aprecierile dumneavoastră. Благодаря ви за положителните думи и за Сметната палата и за работата на комисията. Да, действително, ние се намираме в много особен момент. Вие го споменахте. Доста е сложно положението във връзка с Брекси, с новата многогодишна финансова рамка. Искам да ви отговоря съвсем конкретно във връзка с натрупаните закъснения по места. Всъщност това е, което всички ни безпокои. Както казах, е, Процеса по приложение напредва съвсем ясно. Стигнали сме до 69% на приложение. За регионалния фонд и за е, фонд, Кохезионния фонд за периода 2014-2020. Това представлява две трети от предвидените е, суми. За съжаление, Комисията е извършила само 20% от е, плащанията, включително и авансовите е, плащания. Декларираните суми е, от самите бенефициери са около 17%. Ние сме в постоянен диалог с държавите членки, за да подобрим това положение. Следим много отблизо програмите, които се считат за рискови и искаме, разбира се, да ускорим този процес и да избегнем неосвояването на фондовете. Мисля, че в случая може да се отбележи наистина усилия от, и подкрепа от всички държави членки, техническа помощ. Освен това имаме контакти навсякъде по държавите членки и на всички равнища, регионално и местно. Така че се опитваме да намираме решения на всички нива за това закъснение, което пречи на освояването. Нашите служби са винаги на разположение на държавите членки. Но освен това не трябва да вдигаме ръце и да се отказваме от е, резултатите, с които са се ангажирали държавите членки за този програмен период. Бих искала сега да ви кажа какви са според мен основните причини за намаляването на процента на освояване и това е вследствие на нашите контакти с бенефициерите. Някои имат нужда от много повече време, за да могат да посочат а, техните управленски органи. Знаете, че в партньорските споразумения, в оперативните програми, ние сме установили ясни критерии, така че да сме сигурни, че ще можем да а, се осланяме на тези контролни а, управленски системи. Някои имат нужда от повече време, за да ги въведат. Но освен това и повече време, за да спазат някои от критериите. В структурните фондове много често, в много голяма а, част от а, областите, в много държавите членки, а, това е доста сложен въпрос. Правилото N плюс 3 за поетите задължения по отношение на високото и високото ниво на предварителни плащания, всъщност не са генерирали а, закъснения. Предвидели сме корективни мерки, но те до някъде предизвикаха безпокойство в националните органи, защото могат да бъдат прекъснати плащанията или предварителни прекъсвания, ако не се установят достатъчни усилия за предварителните проверки, преди да ни се представят е, исканията за плащане. Според мен, е, последната причина за закъсненията е и закъснялото приемане на законодателството – Имаше доста време прекъсвания в изплащанията именно заради периода 2007-2013 и след това стартирането на периода 2014-2020. Но мисля, че комисията наистина успя да открие полуките от това положение и съответно да въведе радикални промени с вече много по-плавен преход между двата бюджетни периода – за следващите поколения програми. Във всеки случай всичко това изисква съвместни усилия, така че да могат да се ускорят приложенията на място. Мисля, че е много важно да се покаже пред държавите членки, че тази политика на сближаване наистина генерира конкретни резултати по места. Разбира се, понякога имаме нужда от повече време, за да могат да се видят резултатите от програмите, т.е. в продължение на няколко програмни периода резултатите се усещат няколко години след това, но най-общо казано работихме заедно с вас, Европейски парламент, с Сметната палата, с държавите членки. Така че да намерим наистина възможно най-доброто равновесие между от една страна упростяването на правилата и от друга страна гаранцията, е, уверението, че има наистина достатъчно надежни проверки, т.е. че европейските суми се е, плащат е, в интерес на европейския дънакоплатец. ich bin die erste Shadow. Ich da jetzt mal weiter und möchte. Ще продължа. Искам да кажа някои неща. Принципно давате положителна оценка на политиката ни, но не мога да се присъединя към вас. И мисля, че ще трябва да привлечем за основен свидетел Европейската сметна палата, тъй като тя заявява, че не са постигнати в пълнота целите. Какви цели постигаме по кохезионната политика? Това е основният въпрос, който трябва да си зададем. Финансирането за държавите членки е в огромен размер. Би било лошо, ако нямаше резултати по кохезионната политика. Но не би ли трябвало държавите членки да полагат повече усилия в посока към растеж, заетост, реално сближаване между отделните региони? намаляване на разликите между тях, като че тези разлики са се задълбочили вместо да намалеят. Тъй като нещата не се свеждат само до финансиране. Ако държавите членки не допълват европейското финансиране с мерки на национално равнище, то няма да се постигнат никакви резултати. Искам да се спра именно върху националните мерки. Обвързва ли се финансирането с растеж, с заетост, с изграждането на економически структури? Докъде сте стигнали в този процес, госпожо комисар? Задавам общ въпрос. Можете да ми отговорите общо, можете да ми дадете и примери с отделни държави членки. Примерите са важни. Много бавно се започва работа по програмите, Бавен е и процесът на работа. По тях все повече се отдалечаваме от териториалното сближаване. Става дума за 70 пакета и 2,5 милиарда евро. Това е нищо. Все още много, сме много далеч от целта. Пред какви рискове се изправяме, ако продължи това забавене при изпълнението? Трябва да се обсъди този въпрос. Какви рискове се крият според вас за забавеното изпълнение? Не само за отделните проекти, но и с оглед на постигането на общите цели на политиката. Трябва да се спра и върху инструментите за финансов инженеринг. учетворил се е техният брой по настоящата многогодишна финансова рамка, но според сметната палата само по-малко от 10% от тези инструменти са достигнали до крайните бенефициенти, което говори за проблем. Какво предприемате по този въпрос, госпожо комисар? Това е третият ми въпрос. Четвъртият ми въпрос се отнася до някои тревожни елементи, свързани с конфликтите на интереси. В работата си по бюджетния контрол работим заедно с Генерална дирекция регионално развитие. Заедно с тази дирекция установяваме конфликти на интереси. Става дума за лица, които са натрупали състояние с дружества и едновременно с това са влезли и в политиката. В други държави членки пък само свързани с тези лица предприятия получават европейско финансиране другите са изключени още от самото начало от процеса. Тоест, европейското финансиране допринася за нарушаване на конкуренцията. Да, в случая по-настоящем имам предвид Унгария. Преди, когато давах този пример, имах предвид Чехия. Какви са плановете ви? по този въпрос. Това беше четвъртият ми въпрос. Петият ми въпрос се отнася до нещо, което винаги ме е занимавало, а именно надежността на управляващите органи. В целия доклад на Европейската сметна палата се изразяват съмнения във връзка с това. Не би ли трябвало да поставим под съмнение общата положителна констатация за големи подобрения – Задавам този въпрос не защото по принцип съм подозрителна, но и защото има много факти в доказателство на това, че самите управляващи органи са засегнати от конфликти на интереси. Тези конфликти на интереси говорят за грешка в системата като такава. Няма нужда да ми обяснявате системата за управление и контрол, за да ми отговорите на този въпрос. Запозната съм с нея но има много проблеми по веригата на одитите и на ниво управление. Не би ли било добре в такъв случай ГД регионално развитие да прави проверки на отделни проекти по места? вместо да подлага на оценка само системата като цяло. Госпожа Длабайова. Благодаря, госпожа председател. Уважаема госпожо комисар, много ви благодаря за извършеното от вас. Мога да кажа, че вашите отговори стават все по-подробни и отговорите на, на Сметната палата са много, и на, на комисията са много по-добри. Искам да ви благодаря за усилието за опростяването. Както знаете, това е голям приоритет за нашата комисия. Това се открива не само в МФР, но и в бъдещите МФР. Тенденцията на грешките, на процентите на грешките също така върви ръка с, в ръка с другите ви дейности. Искам да ви задам един въпрос, който е може би е труден. Искам да обмислим заедно с вас какво можем да направим за бъдещето. Искам да ви запитам как може да се завърши следващата, а, следващото обръстяване и със следващите, дали не може да се а, намали свръхрегулирането. Данните се основават на, деклар... на декларациите за индивидуалните проекти, които са подбрани за финансиране. Виждаме промени, като например в финансирането и дадените резу... и постигнатите резултати. Искам да ви запитам как комисията оценява постиженията на тези държави членки и прогнозата за различните показатели? Може ли комисията да проверява какво декларират държавите членки, защото според мен това е много важно? Колегата Штас. Благодаря, господин председател. Също както ам, госпожа председател, искам да благодаря на госпожо комисар за това, за, за, за отговорите, които ни дадохте, които са много полезни. Искам да задам въпроси, които са свързани с това, което каза и госпожа Гресле. Възможни конфликти на интереси между политиците и идеята да се плащат огромни суми европейски средства – господин Бабиш зададе повече въпроси по този въпрос. Аз се чувствам много некомфортно. Ако се обърнем назад към неодавнашната история и да видим какво се случва, ние започваме да си задаваме въпроси, през средата на септември. Говорихме с комисаря е, Тингер и той каза на времето, да, гледаме много сериозно на този въпрос. Имаше оплакване от Transparency International по отношение на Чешката република. Ще работим заедно, ще обединим различни генерални дирекции по бюджети, по регионално развитие и така нататък. Ние бяхме успокоени до известно време. В края на октомври обаче в Страсбург беше комисаря Холган който всъщност потвърди, че има съвместно разследване, което се води между четири генерални дирекции. А сега във вашия отговор, госпожо комисар, въпрос номер 35, вие казахте, че не става дума вече за съвместно разследване, а всъщност има оплакване от Transparency International в Чешката република и Чешката пиратска партия, които изпращат някакви документи за конфликт на интереси. Вашия отговор е, че процедурата върви по отношение на официална, официално оплакване. Това беше вашия отговор на въпрос номер 35. Ние ще се срещнем а, с господин Салмайер утре и а, малко се изненадах от този отговор, защото това е потенциален а, конфликт на интереси, но с министър-председател и една компания, която получава милиони под формата на субсидии от Европейския съюз. И това не е маловажен въпрос това нарушава финансовите регламенти. Трябва да поздравя вас и вашите служби за настояването на документи, на пълна документация. Генерална дирекция регионално развитие се справя добре. Вие се опитвате, както твърдите, да а, осветлите ситуацията, но във вашия отговор вие казвате, че държавите членки самите имат определени отговорности за прилагането на мерките на контрол, за да се види дали програмите се прилагат правилно във връзка с съвместното управление. Ако една държава членка трябва да види дали нещо се случва коректно и дали а, една държава членка бива ръководена от човека, който, за когото се предполага, че има конфликт на интереси, това не е нормално. И как е възможно такова нещо? Добре, че започвате такива разследвания, но ако го направите, трябва да го направите координирано. Вие всъщност не се занимавате само с една жалба. Нещата са много, много, много по-сложни. Казвате също така, това е свързано с, с това, което говори господин Салмайер, че трябва да има повече време а, и че след време ще ни дадете повече информация за резултатите на разследването. Но какво а, ще бъде, а, би било добре, ако на всеки етап получаваме информация и да дори да бъде в заседание при закрити врата и след 2-3 месеца вече не става дума за а, конфликтни интереси с господин Бабиш. Има и друг конфликтни интереси. Чешкия министр на замеделието, господин Томан, знаете ли, че в момента тече е там разследване? Вашите служби готови ли са да разследват и тези жалби? Има ли, провежда ли се в момента такова разследване по този въпрос? Мисля, че накрая повече неща се случват и аз мисля, че Олаф трябва да се ангажира. И въпросът ми към вас е, е свързвате ли се, имате ли контакти с Олаф или всъщност оставяме нещата на самотек? Още трима колеги искат да се изкажат, но с това ще приключи и кръгът на изказвания на докладчиците. Всянка, сянка, госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви много. Да, действително има много въпроси. Първо искам да ви благодаря, госпожо председател, защото цялата комисия, както и вашата комисия по бюджетен контрол наистина ни налага да сме много бдителни. Винаги сме имали една обща цел, а именно резултатите да характеризират програмния период 2014-2020 година. Както вече ви казах, нашата система днес е много по-усъвършенствана, отколкото тази от предходния период – Бих казала също, че става въпрос за възможно най-добрата система за управление и контрол в сравнение с всички други програми, които използват е, средства от европейския бюджет. Разбира се, казвате го много добре, че има безпокойства във връзка с е, начина по който трябва да се осланяме на националните системи за контрол. Именно по тази причина Генерална дирекция регионално развитие се фокусира най-вече върху някои моменти. Проверяваме дали данните, които се получават в Европейската комисия, са действителни и правилни. Дали можем наистина да се опрем на тях. Има необходимост от е, логически проверки по всяка програма и след това е, се консолидира доклада за успоредните резултати. Освен това се прави подробен анализ на резултатите, това, което ние разглеж... раз... наричаме преглед на резултатите. И именно това ни позволява е, да анализираме програмите в сравнение с целите. Мисля, че по никакъв начин не трябва да правим какъвто и да било компромис във връзка с амбициозните цели, определени по програмите за целия програмен период. И освен това се опитваме да извършваме и комуникация именно по нашата дейност. Както знаете, се основаваме на това, което получаваме като сведения и данни, информация от държавите членки. И се радвам, че Сметната палата е установила, че в 95% от случаите ние наистина е, имаме основание да се опираме на тези сведения. А в случаите, в които не тези е, подадени сведения не са достатъчно правилни, е, именно там може да се каже, че това е основна причина за забавене на плащанията и за липса на освояване. Във всеки случай можем да установим, че националните органи вече наистина обръщат много повече внимание на този аспект на нещата, отколкото в предходния период до 2014 година, особено по отношение на процедурата на предоставяне на данни, защото вече знаят, че ако има какъвто и да било проблем с коректността на тези данни, ще има последици и то много неприятни, защото сметната палата проверява всичко това. Особено в рамките на одитите, които са предвидени от регламента. При все това тази тема е сериозна. Това е сериозна проблематика, която вие повдигате. Това е свързано и с въпроса за доверието към одитните национални органи. Трябва наистина да се основаваме на тези органи и да имаме доверие в тях, след като се уверим, че те са напълно независими. Трябва гражданите да могат да имат това доверие, т.е. че европейските фондове наистина стигат до тях, т.е. до резултати, които са в тях на полза. И така ние със Сметната палата се опитваме да въведем именно този метод на единния одит – но трябва да се внимава в припокриването на проверките и всъщност да се опитваме да си помагаме ни на други, да можем да разчитаме на работата на националните органи във връзка с приложението на програмите, а също времено и ние да напредваме по въпроса за нашите собствени аудитни ресурси, които са ограничени. Така че не можем да спрем да разчитаме на националните органи. Всъщност това, което ние правим е да идентифицираме рисковете – Разбира се, преди да кажем, че се осланяме на даден одитен орган, се уверяваме в качествата на тази организация. Съответно, проверяваме методологиите, процедурите, които те прилагат, съответно резултатите на одитите по места, за да сме сигурни, че процента на грешка, така както се докладва в случая, наистина ще отговаря на действителността. И по този начин ние се уверяваме дали можем да продължим да е, се доверяваме на националните проверки. Но дори и след това продължаваме да анализираме работата на тези одитни органи. Над 330 е, одитни операции са били извършвани от комисията. На практика обаче всички национални е, контролни органи извършват съвсем съвестно работата си. И въпреки всички тези положителни резултати, ние не спираме да продължаваме да работим, за да избягваме всякакви бъдещи пропуски. Продължаваме да се опитваме да се уверяваме, че проверките текат нормално, за да можем да постигнем възможно най-добрите резултати. Избягваме дублиращи се проверки с Сметната палата. Миналата година извършихме много малко такива одити, защото нямаше голям брой програми по места, които да изискват такива. За тази година са извършени 58 одита, т.е. програмирани са 19 по места, за да се е, проверят е, е, проверките на местно равнище за откриване на рисковете. И в следващия ни годишен доклад ще можем да кажем дали процента на грешка наистина отговаря на действителността и дали ще можем да се уверим, че липсват сериозни неидентифицирани пропуски и рискове. И както казах, ние продължаваме да подпомагаме националните контролни органи, за да сме сигурни, че всички работят съобразно едни и същи стандарти. Защото в някои държави наистина може да се установи, че е трудно за тези управленски контролни органи да са на висотата на европейските стандарти. Ние е, отпускаме помощ за всеки един такъв одитен орган във връзка с методологията, пробите, начините на подход в определения сектор, финансовите инструменти или други аспекти, които се чуха тук. А във връзка с финансовите инструменти, за съжаление, бих казала, че идентифицирахме една програма, която, в която се отбелязаха една трета от грешките. Така че ако отстраним тази програма, в крайна сметка процента ни е 2, само 2%. А, за тази програма нека кажа, че в миналото нямахме достатъчно добри финансови инструменти, нямахме достатъчно възможности за проверки нямахме права за проверки. След това е, регламента се промени чрез омнибус и тогава действително започнаха проверки и Сметната палата успя да идентифицира е, пропуските и се разрешиха проблемите. Но този процент на грешка остана. И всъщност това е, е цял процент от е, общо 3%, които сме регистрирали. И така в този контекст не трябва да се критики, критикува целият финансов инструмент, защото в случая става въпрос за един казус в една единствена държава членка, който беше особено тежък. Според нас в трудния контекст, действително, приложението на финансовите инструменти се извършва коректно. Искам само да ви информирам, че процента за подбор за настоящия програмен период за финансовите инструменти представлява 64%. Този процент е много близък до процента на подбор на програмите по Фонда за регионално развитие, който е от около 69%. Така че в края на 2017 година можем да кажем, че има насърчаващ резултат, че наистина има натрупани резултати. Знаете много добре, че сега вече имаме ограничение от 27% във връзка с финансовите инструменти. И това задължава държавите членки да изплатят наистина тези 25% на предприятията преди да получат втория транш. Можем само да съжаляваме, че за първи път финансовите инструменти представляват основния източник на грешка в нашите програми. Но започнахме с обществените поръчки, с държавните помощи. Именно там се сръточаваха основния брой грешки. Вследствие на всичко това, сега тази грешка стана а, маргинална, много слаба. Имахме проблем а, там, но сега вече го няма. Втория източник е допустимостта на програмите. Сигурно знаете, че аз никога не съм искала да соча виновници, защото в крайна сметка има грешки и пропуски във всички държави членки. Винаги можем да се занимаваме с това да противопоставяме севера на юга или изтока на запада, но всички знаем, че има наистина някои неприятни случаи. Така искам да отговоря на господин Стас, например. Да, в случая с Чешката република не става въпрос за нашите фондове. Това не се отнася до регионалните фондове и до кохезионните фондове. Не в това е проблема. В един момент, когато имаше проблем с нашите фондове, чешките власти оттеглиха проекта, в който бяха включени нашите е, средства. Просто се оттегли този проект. Така че там нямаше искане за окончателно плащане по препоръка на ОЛАФ. Питахте ни дали сме във връзка с ОЛАФ. Да, ние сме в е, много тясно сътрудничество с ОЛАФ и всеки път, когато получаваме доклад от тях във връзка с нашите фондове, ние прилагаме стрикно техните препоръки. Така че в оперативната програма по отношение на фондовете за регионално развитие, всъщност чешкото правителство оттегли исканията си за плащане, така че те просто преустановиха програмата, не поискаха повече плащания от този фонд. И по този начин се закри проекта за тях. Говорихме също така и с чешки парламентаристи и съгласно финансовия регламент мога да ви кажа, че случая наистина става въпрос за държавна национална отговорност. Да се предприемат мерки, за да се избегнат всякакви конфликти на интереси. Това би трябвало да се прилага към всяко лице, включително и до държавните органи на всички равнища. Когато става въпрос за приложението на бюджета. А що се отнася до принципа за споделеното управление, 100% отговорността е на плещите на държавите членки. Но, както казахте, винаги сме искали допълнителни сведения. които след това ние оценяваме. Имаме кореспонденция, и вие го споменахте, Имаме контакт с международните инстанции във връзка с законът по отношение на конфликтите на интереси. Данните, които получихме от чешките органи по отношение на това предприятие, по искане на комисията, впрочем, потвърждават, че голям брой предприятия, които имат връзка с тази група Агрофер, се подкрепят, са били подкрепяни, но тази подкрепа вече е преустановена. Подкрепата е, от нашите фондове. Във връзка с Фонда за регионално развитие, мисля, че господин Хоган е, ще може, включително и утре, да ви даде достатъчно подробни сведения. Пак ще кажа, в случая не става въпрос за нашите фондове ФЕДЕР и е, Кохезионния фонд. Имаше случай и с Унгария, повдигна се тук и този въпрос, и така във връзка с Унгария – Чуваме вашето безпокойство, свързано с някои договори, изключени там. Нашите служби и миналата година и тази година докладваха пред вас следното, че и в този случай в Унгария ние следваме съвсем а, стрикно уредбите за уреждане на конфликти на интереси по отношение на обществените поръчки. Следим ги стриктно, включително и чрез проследяване на всички досиета на ОЛАФ. В случая поискахме от унгарските власти данни за съфинансирането на обществените поръчки и ние насърчаваме държавите членки също да насърчат реалната конкуренция между предприятията, когато става въпрос за обществени поръчки. Унгарските власти не са съгласни с нашите констатации и именно по тази причина ние започнахме ново проучване под отношение на 10 държави членки, включително Унгария. Именно във връзка с тези, тези единни обществени поръчки. Действително притеснително е, че една единствена фирма се регистрира в много държави по определени проекти с много високи суми. Резултатите ще излязат в края на тази година и разбира се, комисията в последствие ще ги публикува. Но във всички случаи, във всички държави членки, включително в Унгария и в Република Чехия, има рискове във връзка с обществените поръчки. Ние изключително внимателно следим това, имаме предвидени одити, искаме конкретни корективни мерки – във връзка с националните системи за одит. както и във връзка с авансовите плащане. Знаете много добре, че бяха извършени финансови корекции. За съжаление, Унгария наистина на първо място във връзка с корекции, възлизащи на 1 милиард. Така или иначе, независимо от развитието на положението в определена държава членка, ние се уверяваме, че европейския бюджет не се засяга от е, съответните казуси. Прилагаме всеки път корекции, всеки път, когато Олаф ни говори за грешки и споделя с нас тези доклади за нарушения. От там нататък вече държавите членки трябва да се обърне към съответните фирми, за да може да възстанови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 републики, така и ще... Че имаше този доклад за Чешката република, трябва да задам въпрос във връзка с, ли, с този, е, това оплакване във връзка с стандартната процедура, с прозрачността това е, е, този казус около Бабиш се разви през последната седмица и ние трябва да знаем точното становище на Европейската комисия във връзка с този проблем, този въпрос на конфликт на интереси, дали финансовите помощи са инклюзивни. Трябва също така да се знае какво става в тази ситуация с, с Бабиш и предприятието, защото предишното правителство беше гласувало ограничителни мерки във връзка с конфликта на интереси. Би трябвало да се познава е, цялата информация и трябва да се знае също така какво става с тази жалба и по какъв начин комисията ще ни интересува за резултатите от съответната процедура и от оплакването, което беше внесено от Transparency International. Може би нямате още отговор на тези въпроси, но вие може да ни изпратите отговорите в писмена форма. Председателката по тази тема утре в 12 часа ще разговаряме с Генерална дирекция селско стопанство, както и с генералния директор за бюджета. Госпожа Реда. That... Благодаря, госпожа председател, че ми давате думата. Очевидно, въпросът с конфликтните на интересите на министър-председателя Бабиш е много важен за депутатите. Трябва да кажа, че не съм напълно съгласна с тълкуването, че предстои предотвратяването на конфликта на интереси е изцяло задължение на държавите членки. В финансовия регламент се казва, че се включват националните власти, но в никакъв случай не се ограничава с тях. Това включва всички хора, които са ангажирани с бюджетния одит или контрол. А моето тълкуване е, че това включва съвсем определено Европейската комисия. Искам в връзка с това да кажа, че от тогава, което бира демократската партия и Transparency International го, а, дадоха сигнал за това. Това беше защото не очакваха много а, помощ от националните власти, имайки предвид, че въпросното лице, а, кое, което се разследва е министър-председателя. А, партията трябваше да се обърне към словашките регистри, търговски регистри, защото тази информация не беше предоставена от чешките власти. Искам да задам този въпрос за срещата ви на 6 септември с премиера Бабиш и дали сте обсъждали на тази среща за субсидиите на предприятието на господин Бабиш, кохезионната политика в Чешката република и за следващия период. Тъй като комисията има задължения по член 60 51 на финансовия регламент да предотвратява конфликтни интереси и да се занимава с ситуации, които могат да бъдат тълкувани в този смисъл. Какво се говореше, какво говорихте във вашата среща с, с премиера Бабиш? И на второ място, а, <clears throat> тогава, когато се установи, че а, моята, а, моята правна интерпретация е, че премиера Бабиш е всъщност ръководител на а, предприятието. Вие а, съгласни ли сте с тази, с това тълкуване или виждате възможност, че независимо от това, че се споменава отчетливо. Има ли някакъв начин господин Бабиш да бъде считан, че не, а, в, не контролира интерфер? И накрая господин Явор. Благодаря, госпожо председател. И ще... sokat beszéltünk az európai költségvetés kapcsán a no interpretation, No? Talán most van, de ha nem, akkor angolul is tudom folytatni. Още веднъж. А ако не стане, мога да се изкажа и на английски. Председателката, имаме вече превод, моля повторете това, което казахте. Уважаема госпожо комисар, винаги се радвам да ви приветствам с добре дошла тук. А що се отнася до кохезионната политика и бюджета на Европейския съюз, също се радвам да разговарям с вас, както разговаряме днес. Във връзка с общия бюджет на Европейския съюз, вече подробно обсъдихме въпроса за представляването на финансовите интереси на съюза. Във връзка с тези интереси е важно и разкриването на нередности – при финансирането по европейските фондове. Искам да ви посоча един конкретен пример от Унгария. Този пример показва, че не винаги е достатъчно само да се разкриват нередностите. Следва също така от това да има и законови последици. Дружеството Елиус в Унгария е предприятие, което на което на времето бяха присъдени 13,5 милиарда евро в следствие от участие в европейски тръжни процедури. Това дружество, което е свързано с министър-председателя ни, в определени случаи е допускало нередности. Става дума за определени суми, Всичко това е било в ущърп на интересите на Европейския съюз. Докладът по въпроса бе предоставен на Унгария. Бе образувано съдебно производство, което преди време беше прекратено, тъй като не бе установен състав на престъпление. Олаф разполагаше с немалко улики за извършени деяния. Бе установено обаче, че не са били извършени такива деяния и че няма да има законови последици. Няма да има действия по съдебен ред. Тук възниква въпросът как могат да се намесят Европейският съюз и по-конкретно Европейската комисия. Какво смята да предприеме Европейската комисия при положение, че Олаф има ясни доказателства за допуснати нередности? и при положение, че унгарската страна саботира преследването по съдебен ред. Какво могат да предприемат Европейският съюз и Европейската комисия заедно с ОЛАФ, за да се стигне до действия по съдебен ред? с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза и на европейските данакоплаци. Имам и още един въпрос. Проблемът, според мен, може да бъде решен ако тези конкретни искания за плащане се извадят от исканията за плащане, представени на Европейския съюз. Нека съвсем открито ви задам следния въпрос. До кога комисията ще търпи положение, при което държавите членки я сезират с искания за плащане, от които е ясно, че е имало корупция, че е имало злоупотреби. В такива случаи държавите членки могат да оттеглят исканията си за плащане. Все едно нищо не се е случило. Все едно не са допуснали никакви нередности. Според мен това подкопава доверието на гражданите към Европейския съюз. Не можем да отстояваме и финансовите интереси на Съюза, тъй като не можем да предприемаме действия срещу корупцията. За периода след 2020 година трябва да обмислим възможностите за това да не се допуска толкова лесно да се бяга от отговорност и да няма законови последици. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. И аз искам, също като колегите си, сърдечно да ви приветствам с добре дошла. Имам един коментар и един въпрос. Коментарът ми е следният. Доколкото знам, нито Европейският парламент, нито някоя от комисиите на Европейския парламент разполагат с правомощия по отношение на чешкия президент. Законодателството на Европейския съюз и нормативните уредби на държавите членки гласят същото. Чешката република е сред онези държави членки на съюза, където се провеждат свободни избори. Там гражданите свободно могат да подадат своя глас партията, спечелила най-големия брой гласове, може да излъчи своя кандидат за президент, който след това бива избиран от парламента. Това е според мен процедурата, която е била приложена и в Чехия. Нима на госпожа комисаря се пада задачата да ни информира за това дали според Европейската комисия е добре Франция, че Франция си е избрала Макрон за президент. На комисията ли се пада задачата да дава оценка на федералния канцлер на Германия Ангела Меркел? Опитът ми на ниво Европейска комисия до момента е показвал, че там не се намесват в работата и политически пристрастия. Преминавам към въпроса си. Видно е, че Олаф не си върши добре работата, което поставя Европейския парламент и Европейската комисия в затруднено положение. Има две ясни доказателства за това, че Олаф не си върши добре работата. Няма да се спирам върху това дали Тук се намесва и политическият фактор, тъй като Ола в момента се ръководи от един бивш политик от левицата. Не се ли намесва тук политическият фактор, тъй като Олаф започва разследване срещу Унгария или започна разследване срещу Унгария, точно когато там предстояха избори. За щастие този бивш политик от левицата вече не е директор на Олаф. Става дума в случая за два проекта. Проектът Сърцето на Будапешта и програмата Елиос. И по двата случая имаше много категорични констатации по единия от страна на Олаф, по единия от проектите, ресорната генерална дирекция на комисията не прие констатациите на Олаф. Заяви, че изобщо не са на лице такива факти. Става дума за първия проект. А що се отнася до програмата Елиос, компетентните органи в Унгария проведоха разследване, от което стана ясно, че Олаф отново не си е свършил добре работата. По този проект Олаф бе установил, че е на лице престъпление, но тази негова констатация не бе потвърдена от ресорната генерална дирекция на комисията. Не би трябвало комисарят за регионалната политика и ГД регионално развитие да бъдат поставени в толкова затруднено положение, само защото Олаф не ни предоставя достатъчно добри документи. Толкова лоши са документите, които ни е предоставил, че изобщо не можем и да проверим дали съдържанието им отговаря на истината. Не е ли назрял моментът да отправим предупреждение към Олаф? Каквито и разследвания Олаф да извършва, винаги излиза с унищожителни констатации, след което те биват опровергавани. Председателката, нека само упомена, че по програмата Елиос докладът на Олаф беше отличен, не бе толкова добър докладът за сърцето на Будапешта. Имаше някои недостатъци по него, но като цяло и той беше добър. Не става дума за критика от страна на Олаф към определени правителствени ръководители. Става дума за правителствени ръководители, които по незаконен път си присвояват европейски средства или пък допускат нередности при изпълнението и в такъв случай трябва да си зададем някои въпроси като Комисия по бюджетен контрол. Госпожа Крецо. Мулțumesc foarte мулт. Благодаря много. Съжалявам наистина, че тези въпроси се превръщат в политически, защото в случая говорим за конкретен казус. А също времено ми се струва, че не би трябвало да се ограничаваме до такъв конкретен случай. Като европейски комисар за регионалната политика имам задължението да кажа, че 53% от проектите по регионално развитие и кохезионно развитие вървят много добре. Те, разбира се, все още не са отразени в общата ставка на исканията за изплащания, които за сега са 12%, но разбира се, не съм съгласна и с това да твърдим, че цялата политика в тази област на Унгария или Чехия се ограничава до тези няколко случаи. Сега ще отговоря. Първо, аз уважавам всички премиери и държавни глави на държавите членки. Действително, на 6 септември бях в Чехия. Това е изключително важна държава членка за нас. Ние разчитаме е, на тази държава. Там имах срещи, както с е, премьера, така и с много председатели на фирми. В нито един момент не съм била сама с премиера. Имаше и много е, наши колеги и там обсъждахме именно необходимостта, жизнено важна за нас, да се постигне споразумение за ускоряване на проектите. И в рамките на председателството на Румъния. Ако не постигне споразумение, ще се натрупат още повече закъснения – за приложението на проектите. Това беше и темата на дискусиите. Знаете много добре, че аз отговорих напълно открито на въпросите, които бяха зададени в Чешкия парламент. Там обсъдахме нещата с представителите на Чешката пиратска партия и още веднъж казах, че ние в момента извършваме оценка на този казус и имаме срок до януари, за да отговорим на въпросите, които бяха повдигнати пред нас. За сега не мога да ви дам друга информация. Утре, както каза и председателката, имате тук заседание по тази конкретна тема. Още веднъж ще кажа, че това не засяга по никакъв начин фондовете, за които аз отговарям. Бих искала при все това да ви кажа, всъщност и съм го казвала и преди това, че положението е сложно. И не ние трябва да предрешаваме онова, което ще отсъдят съответните органи. Защото едва в края на извършваните проверки нещата ще станат политически. Във връзка с Унгария, да, унгарските власти оспорват нашето проучване и според нас въпросната програма Елиус не е приключила и няма да я приключим от наша страна, докато не се изяснят обстоятелствата. Трябва да знаем какви са окончателните заключения на ОЛАФ, за да знаем дали трябва да се наложат финансови корекции или не. По-нататък бих искала да ви кажа също, че по отношение на програмния пред период 2014-2020 продължаваме да работим с унгарските власти, за да се опитаме да идентифицираме рисковете, в частност, както вече казах, обществените поръчки и методите за подбор на програмите. Както вече казах също, сме предвидели превентивни одити в някои държави членки, в това число и Унгария. И ще се представим пред вас с въпроси на повдигнатите от вас въпроси. Още веднъж бих искала да ви кажа, че не е много справедливо да се ограничаваме само до тези две държави членки и да говорим само за измами най-общо казано, говоренето само за измами не е справедливо. Защото това би било все едно, че те са с огромна тежест. Аз мисля обратно, че през последните години наистина сме положили много усилия, за да докажем, че вкарваме милиарди евро в европейската економика всяка година. Има много голям е, брой бенефициери Вярно е, че някои сред тях виждат в тези средства възможност да измамват, да мамят, но тези измами представляват 0, и нещо процента за 2007-2013 година. Искам да повторя, че Европейската комисия се стреми към 0% за следващия програмен период. В момента, в който има каквото и да било подозрение, веднага се полагат съответните усилия и мерки за помощ на държавите членки, за да могат те да се борят срещу измамите. Те са и задължени вече законово да е, развият съответните мерки за борба срещу измамата и да приложат всичко това в собствените си национални системи за управление и контрол на програмите веднага след като идентифицират и оценят рисковете. Знаете много добре, че това не беше задължително в миналото. Преди държавите членки приемаха доброволно да участват. Докато сега вече има и Европейска прокурорска служба, в която участват държавите членки, това също е възпиращ елемент срещу измамите. Знаете много добре и последната новина, именно, че беше оповестен конкурс за длъжността генерален е, прокурор на Европа. И нека да ви кажа също така, че нередностите и грешките не винаги означават и измами, защото понякога става въпрос за чисто процедурни грешки, които по никакъв начин не засягат резултатите на определен проект. Могат да бъдат формални грешки във връзка с дадена обществена поръчка. При не спазване на формалната процедура се оказва, че резултата продължава обаче да бъде много добър и да работи много добре. Във връзка с сътрудничество с ОЛАВ, да, Генералната дирекция Регио работи в много тесни връзки с ОЛАВ. Това сътрудничество е вписано в е, общата стратегия срещу измамите за периода 2014-2020 година. Тази стратегия засяга всички седем фонда, включително и кохезионния и е, за регионално развитие. Имаме много добро общуване с ОЛАВ. Понякога имаме възможност да изискваме допълнителна информация по е, заключенията на ОЛАФ и когато има доклад от ОЛАФ, ние винаги осигуряваме много строго следене на казуса и спазваме стриктно техните препоръки. Така че а, всичко това ще го обобща с това, че трябва винаги да имаме, да гледаме общата картина. Разбира се, че не можем да сме винаги удовлетворени, защото продължава този процент да съществува 0,42% измами. Да, защото това са важни, големи суми за държавите членки. Във връзка с упростяването също ще остана на ваше разположение, госпожо председател, ако искате да добавя нещо и по тази тема. Председателката, опасявам се, че почти изчерпахме времето си. Ще дам още веднъж думата на господин Мърфи от Европейската сметна палата. Кажете, моля, няколко думи за резултатите от новите ви методи. и Накрая ще дам думата на докладчицата. Yes, sure. Thank you. Yeah, indeed, as we, as we outlined in the благодаря. Както подчертахме в, изложението за подхода, както каза и комисията, много е насърчаващо, че имаме процент на грешките, който е намаление на 1% за финансовите инструменти. Някои от основните предизвикателства за 2017 година бяха ограничения а, размер на разходите. И а, както казахме, необходими са допълнителни подобрения. Мисля, че ще имаме по-добра представа през 2018 година, тогава, когато ще имаме много по-голям обем на разходите и също така по-добро сътрудничество на властите в държавите членки. Това е общия извод. По въпроса за освояването, както това е един въпрос, който беше повдигнат в началото на обсъжданията, за сега са твърде ниски процентите на освояемо. 16% би трябвало да има правилно изпълнение на целите. Виждаме също така рисковете, че така ще продължи и в бъдеще, тогава, когато беше представен по доклада в Страсбург на Комисията по бюджетен контрол, разходите бяха над два пъти годишния бюджет на Европейския съюз и тогава беше поет ангажимент, че последната информация е, че доклада ще бъде публикуван в края на март. Докладчицата за заключителни думи, моля бъдете кратка. Благодаря отново. Благодаря на комисията за информацията и не само в писмената форма. Благодаря за сътрудничеството с комисар Крецо и нейния екип. Благодаря и за тясното сътрудничество с нас и за предоставените всички отговори на нашите въпроси. Искам само да подчертая, че тук, имайки предвид предстоящите избори през 2019 година, за да се предоставят най-добрите условия за водене на преговори по международната финансова рамка. Може ли да излезем отвъд микроуправлението на проблемите на измами с конкретни имена на политици и така нататък и да, е, погледнете Дизелгейт, Volkswagen и ние не знаем какви са били а, какви са били там субсидиите, да не говорим за моята държава и Франция. Нека да бъдем позитивни, нека да бъдем благодарни за това, което е сработило добре. Нека да насочим вниманието си към големите проблеми, а не към конкретни неща. А може би има някакви премиери. Госпожа Меркел миналата седмица повдигна този въпрос и някой след 10 години осъзнава и признава, че някой е бил виновен. А, нека да бъдем конструктивни обаче, нека да кажем на нашите граждани къде са проблемите, но същевременно нека да предложим решения. Нека да бъдем позитивни, да съсредоточим вниманието си върху процедурата, върху нашите правила, правилници, процеси, опитваме се да опростим нашите процеси, нека да се опитаме да генерираме по-голяма, по-голямо доверие у нашите граждани. Нека да не замитаме всичко под килима, защото всеки има килим с мръсни тайни, заметени под него. И нека само да фокусираме вниманието си върху това, което е много по по-тревожно нещо, което бихме могли да решим като Европейски съюз, защото продължаваме да създаваме впечатлението на нашите граждани, че парламента и Европейската комисия с е, по-малко от 1% от европейския бюджет ще решим всички въпроси, безработицата, климатичните промени, армията и така нататък. И също времено ще, се, ще успеем да се преборим с измамите. Ние знаем къде са големите проблеми с а, измамите. А, това не са в европейските фондове, защото там а, би било много скъпо. И нека да говорим честно на нашите граждани и да им кажем къде и с какво можем да помогнем, защото в миналото ние само помагахме на популистите да а, ни отнемат дискурса. Благодаря ви за коментарите, ще продължим да си сътрудничим ще отчета всичко, което съм си записала. Водих си бележки е, с, с екипа на госпожа Крецо. Ще а, а, искам да благодаря също така на Сметната палата. Господин Мърфи беше много активен. Благодаря ви за предложенията, за коментарите и информацията. Председателката, благодаря ви. Нека ви обърна внимание, че не става дума за измами, а за проблеми присъщи на системата. Тези проблеми присъщи на самата система водят до силно нарушаване на конкуренцията чрез злоупотреба с европейските процедури. Не става дума за измами. Ако бяха извършени измами, то щяхме вече да сме постигнали много по-голям напредък. В случая става дума за много по-интелигентни действия. Не бива да си затваряме очите пред тези проблеми. Не си представях първоначално, че ще изтъчем един много голям килим, под който да ги замитаме всичките. Благодаря ви, госпожо комисар, благодаря и на екипа ви. Ще поддържаме връзка. Това не е заплаха, казвам ви го съвсем приятелски. Преминаваме към точка 5. Приключване на сметките на ЕАСО. В пленарната зала отказахме освобождаването от отговорност. Сега ще обсъдим приключването на сметките. Барт, имаш думата. Ja, collega's, het is eigenlijk een, eh, ik denk dat het een heel kort punt kan zijn. Eh, zoals jullie allemaal weten hebben we tijdens de... Мога да бъда много кратък по тази точка. Както е, много от вас знаете, по време на пленарното заседание в Страсбург на гласуването ние отказахме приключването на сметките на ЕАСО, но това означава, че трябва да одобрим резолю... резолюция за това приключване на сметките. Секретарята подготви текст съгласно правилата. Предлагам ви този текст. Не мисля, че трябва да се обсъжда много ширно. Това е формалност. От деловодна гледна точка. Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията е 28 ноември 14 часа, но не мисля, че има нужда от изменения. Благодаря ви още веднъж, госпожо комисар. До скоро. На 13 декември ще гласуваме тук в комисията ни, ще гласуваме в пленарната зала през месец януари. Това бе по тази точка. Точка 6. Годишен доклад за 2017 за контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Докладчик е господин Пирински. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви представя доклада си. като подходя, ако мога така да се изразя, по-систематично. Няма да ви го представям глава по глава. По-скоро ще направя анализ на онези моменти, които според мен трябва да бъдат взети предвид по тази много важна тема контрола върху финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Какво имам предвид? Мисля, че трябва да очертаем три основни очаквания във връзка с финансовите дейности на тази банка и контрола върху тях. За какво става дума? На първо място трябва да имаме много ясна представа за функциите на банката, вменени по силата на устава и както и по силата на договорите. Основната функция на банката е да работи за интеграцията, балансираното развитие и економическото и социално сближаване, мобилизирайки значителни суми на, фина... на капиталовите пазари и кредитирайки с тях при благоприятни условия финансирането на постигане на цели на Европейския съюз. Трябва да признаем също така, госпожо председател, че през изминалите години бяхме свидетели на значителни промени в дейността на банката, най-вече във връзка с управлението на ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Какви бяха тези промени. Извършваха се по повече дребномащабни дейности. Увеличи се също така и броят на мандати, подлежащи на управление от името на комисията. Това са значителни промени в дейността на банката, които трябва да отчетем напълно. Трето, очаква се от банката да гарантира добавена стойност – спазвайки възможно най-високите принципи за етичност, прозрачност и управленска отговорност. На базата на тези критерии трябва да признаем 8 постижения и наличието на 8 проблема. Какво можем да кажем за постиженията? може да се каже, че банката почти е постигнала хоризонталната си цел, а именно економическо и социално сближаване. Делът тук е 30%. Това е целевият дял. А реалният дял на целевите инвестиции е 29,6%. Така че трябва да признаем усилията на банката в това отношение. Освен това, емитират се и облигации за повишаване на осведомеността за климатичните промени. Така се повишава активността по отношение на ВЕИ и енергийната ефективност на местно равнище. Това също е област на дейност и постижение, които заслужават нашето признание. Трето, полагат се и усилия за борба срещу предизвикателства в световен мащаб, свързани с миграцията и устойчивото развитие. За целта се емитират облигации за повишаване на осведомеността за устойчивото развитие. На четвърто място, аудиторският комитет е заключил, че финансовият отчет на банката за 2017 дава ясна и точна представа за финансовото състояние на банката към 31 декември 2017 година, както и за резултатите от нейните операции и за паричните и потоци. На пето място насърчава се установяването на култура, ориентирана към резултатите. Това е предизвикателство, пред което банката постоянно е изправена, особено като се има предвид, че промените в дейността на банката изискват и промени в нагласите. Те трябва да са по-ориентирани към резултати. На шесто място трябва да отчетем, че не е имало искания за мобилизиране на средства по европейския бюджет във връзка с управлението на риска по ЕФСИ, което говори за поета отговорност. Освен това, има и повече прозрачност при публикуването на решенията на инвестиционния комитет на ЕФСИ. Има и повече прозрачност във връзка с оповестяването на документите на управителния съвет. И по-конкретно протоколите от неговите заседания. Това са действия предприяти в отговор на нееднократни призиви. И накрая, през 2017, банката започна да публикува протоколите от заседанията на съвета на директорите, декларациите на директорите за конфликт на интереси, както и информация, документи съдържащи информация по отделни проекти, като например оценки на въздействието. Всичко това са промени, които заслужават признание. Трябва да им отдадем дължимото, тъй като те са знак за воля от страна на банката, както и за действия от нейна страна да откликне на очакванията и да направи промени. Разбира се, има все още някои значими проблеми, 8 на брой. Посочвам ги в доклада си. Ще започна с един проблем, който не веднъж вече сме обсъждали и който води според мен до сериозно нарушение в равновесието, а именно на половината от държавите членки се падат 80% от инвестициите в Европейския съюз, а останалите получават само 10% от кредитния портфейл. Освен това, три държави членки са получили 16, съответно по 16, 15 и 11% от кредитния портфейл. Същото въжи и за стратегическите инвестиции, Европейския инвестиционен фонд. И тук е имало ориентировачна препоръка за географска концентрация под формата на максимум 45% от инвестициите за три държави. Но каква е ситуацията към момента? Три държави са получили 47% от общия размер на кредитния портфейл за 2017. Мисля, че продължава тук ситуацията да е изключително неудовлетворяваща. Трябва да я следим отблизо. Има и още нещо. Винаги сме призовавали за подробен, всеобхватен, хармонизиран годишен доклад за дейността, който да съдържа разбивка на одобрените инвестиции на източниците, на бенефициентите, на секторите, както и последващ анализ на инвестициите. Редица от докладите за дейността са по-скоро като текстове, целящи връзки с обществеността. Други пък са силно специализирани но няма един доклад, в който да бъдат обединени по достатъчно аналитичен и конкретен начин всички тези доклади. Според мен това продължава да е един от основните недостатъци при представянето и отчитането на дейността на банката. Има и още нещо, а именно въпросът за допълващия характер на дейностите. Тук има повод за сериозна загриженост. В каква степен операциите по ЕФСИ допълват инвестициите по проекти, които иначе не биха били особено жизнеспособни или привлекателни от гледна точка на пазара. Тук, според мен, при всички положения трябва внимателно да разгледаме критериите за определяне на допълващия характер. Така наистина ще бъдем наясно дали операциите по ЕФСИ са били извършени единствено и само на базата на пазарните принципи или пък са привлекли допълнителни инвестиции. Искам да упомена и процедурите за одобряване на кредитите и свързаните с тях процеси на вземане на решения. Тук трябва да се направи обстоен преглед. Тези процедури трябва да бъдат и преразгледани, тъй като и явно в момента не отговарят на конкретните потребности на стопанските субекти. Това констатира Одитния комитет на банката в доклада си. Трябва да продължим внимателно да следим този проблем. Съгласно същия този доклад продължава да липсва капацитет за справяне с усъвместяването на различни функции от страна на членовете на управителния комитет. Тук искам да упомена и препоръката на омбудсмана – според омбудсмана трябва да се преразгледа кодекса за поведение, колкото се може по-скоро, така че заместник-председателите да не отговарят за операции в държавите им членки на происход. И накрая, госпожо председател, винаги сме обръщали внимание на това, че все още очакваме от банката конкретни действия по препоръките ни от минали доклади. Ще се спра върху три такива препоръки. Първо, ясно отчитане на ефекта от инвестициите и постигнатите резултати. Второ, предотвратяване на конфликти на интереси. И трето, прозрачност по отношение на посредниците и крайните бенефициенти на финансирането, най-вече с цел избягване на отклоняването от данъчно облагане и корупцията. Надявам се, че докладът ми е бил полезен за колегите и че съдържа балансирана оценка на контрола върху финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2017. Председателката, благодаря ви за интересния доклад, благодаря ви, че ни го представихте, както и за многото проблеми, на които обръщате внимание. Колегата Дойче докладчик в Сянка, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да благодаря на господин Пирински за работата му. Благодаря му за много подробния доклад. Устното ви представене днес показа колко щателно сте работил по темата. Ще се спра накратко върху два момента. Първо, годишният доклад за дейността и глава 6 за инвестиционния фонд. Тук Европейската сметна палата изтъква някои слабости, най-вече във връзка с регулирането. В резултат от това би трябвало да се правят проверки на малките и средни предприятия от страна на националните аудиторски органи. Но всъщност тези органи нямат право за нещо такова. Естествено, трябва да се правят проверки, за да се гарантира законността на операциите. С други думи, има конфликт, стълкновение между тези два аспекта. Ако едно дружество не е квалифицирано като малко или средно, то той не може да получи финансиране. Установени са проблеми във връзка с това в пет случая има и още четири случая, при които е било предоставено финансиране не по предназначение. Тоест в една трета от случаите са установени нередности при разпределянето на финансирането. Би било добре според мен ако този доклад в окончателния си вариант съдържа и призив да направим проверка на регламента Омнибус. Трябва да проверим дали този регламент гарантира спазването на задълженията. от страна на бенефициентите. Има и още нещо ще внеса и изменения по този въпрос. Става дума за следното. Поради Брексит в бъдеще ще е по-различен съставът на институцията. От друга страна, Европейската инвестиционна банка трябва да работи по-активно в региона на Балканите. Този регион е доста близо до Европейския съюз, затова и там Европейската инвестиционна банка трябва да работи по-активно. В страните от региона на АКТБ трябва да се справим с първопричините за миграцията. Това е една важна област на работа за банката. Но тя не работи достатъчно активно в региона на Западните Балкани, най-вече ако направим сравнение с дейността и в региона на АКТБ. Ще внеса изменение, в което ще предложа банката да работи по-активно в региона на Балканите. От името на Европейската инвестиционна банка госпожа Кан. Uh, for... Много благодаря за това, че ми давате думата. Много ви благодаря също така за признаването на постиженията. Е, искам да ви уверя, че всички в банката работихме много усилено. Искам да взема отношение по няколко повдигнати въпроси. Разбира се, двустранно ще разглеждаме с готовност вашите въпроси, повдигнатите от вас проблеми в повече подробности. И сега по въпроса за достигането на всички, до всички държави членки, географското покритие, с други думи. Бих желала да напомням на Европейския парламент, че Европейската инвестиционна банка няма квоти за държавите, но ние много внимаваме всички държави членки да бъдат включени. Нашият под по нашата подкрепа за проектите зависи от търсенето. Е, правилно би било, коректно би било да се каже, че в абсолютно изражение нашите операции е, са по-високи, отколкото а, когато Европейския съюз имаше 15 члена. БВП на глава от населението показва, че по-малките държави членки се възползват от финансирането. Аз тук искам да спомена Гърция, Естония, Португалия, България и Литва. Много се радвам, че ще мога да споделя с вас факта, че гледаме много сериозно на този проблем, работим много усилено. През ноември 2017 година мога да потвърдя тази положителна тенденция за географското разнообразяване в сферата на инфраструктурата и иновациите. Виждам бенефициери в държави, макар че в някои има подпрагови стойности. По въпроса за Балканите, тук искам да спомена економическата жизнеспособност на инициативата на банката. Ние осъзнаваме това а, и знаем, че трябва да направим повече. Именно за това създадохме една конкретна инициатива, която е свързана с Западните Балкани и се радваме, че ще можем да ви предоставим повече информация за това какво правим, какви проекти предстоят да излязат наяве. Това, като беше казано за отбраната, а, и, е, гледаме много сериозно на тревогите на определени правителства за промените в капиталовото съотношение след Брексит. Е, е, говорим с акционерите за необходимите подобрения, които трябва да се въведат ще спра тук, но а, се ангажирам да се свърша с вас и да работим заедно по повдигнатите въпроси. Очаквахме от вас да вземете отношение и по проекто доклада на колегата Пирински, най-вече по въпроса за конфликтите на интереси и за това кога можем да получим отговора на ЕИБ. Um, we are partly, in a sense, already replying. Отчасти отговаряме всъщност по тези въпроси. Има някои нарешени въпроси, по които се водят дискусии с нашия борт. Uh, и когато постигнем окончателното споразумение за, ли, за политиката на а, защита, ще се върнем. Но трябва наистина да зачетем вътрешните процедури в банката и с борда. Това означава, че ръководството на банката работи и по въпроса, свързан с конфликтите на интереси, които са замесени заместник-председателите, когато работят по проекти в държавите си членки на происход? Кога ще получим вашия отговор? Е, Мога да потвърдя, че наистина се обсъжда конфликта на интереси, доколкото са включени правителствата. Ние е, договаряме в момента с борда е, конкретен график, по който трябва да се, се решат въпросите, но това ще бъде не по-късно от 2019 година. Добре. Може ли да ни предоставите информация в писмена форма за становището си по отделните въпроси и най-вече по доклада на господин Пирински, госпожа Яла Сендер? Благодаря ви много. Благодаря и за обясненията, които чухме. Бихме искали да чуем мнението на банката във връзка с позицията като Европейска банка във връзка с Invest Europe съвместно с по-голям брой банки. Не става въпрос вече само за Европейската инвестиция банка. Как го виждате? Конкуренцфройд? Бих искала да видя банка, която се радва на конкуренция. Вие бихте били първата банка, която се радва на конкуренция. Искате ли да вземете на кратко отношение? Um, InvestEU is indeed InvestEU наистина се обсъжда. Има някои проблеми в сравнение с FC и мисля, че можем да се съгласим, че той а, работи доста успешно. Постигнахме споразумение с държавите членки да продължим обсъжданията с дискусията, като се очита също така нашата експертна компетентност като банката, за да може Invest in да бъде толкова успешен, колкото EFC. Е Ние работим с комисията по компромис, който ще се реши някои от проблемите, които имаше в предложението на InvestInU. Представителя на Генерална дирекция економика и финанси иска ли да вземе думата? Do you wish to take the floor? Искате ли да вземете думата? Uh, Искам само да потвърдя, че комисията uh, и ние работим много, в много тясно сътрудничество, за да намерим компромисни решения. С цялото ми уважение към вас, но нито от вашия отговор имаше полза, нито от отговора на комисията. Можем само да се радваме, че вече просто нямаме време. Докладчикът иска ли да вземе думата за заключение? Господин Пирински? Е, uh, да, всъщност бих искала да се изкажа, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Дойч за повдигнатите от него въпроси, както за спазването на изискванията и за консултацията, че малките и средни предприятия получават парите, а не друг. Искам да благодаря и за Западните Балкани, за това, което казахте. Споделям също така, госпожо председател, вашите очаквания, че може би представители на банката ще бъдат любовни да коментират доклада е, отговорите на това, което вие нарякохте дамата от Европейската инвестиционна банка, даже любопитни. Има географско разпределение. Чувам стандартните обяснения за това, че се работи според е, потребностите, според капитала. Очевидно, че банката не разбира, че, нейна, е, че тя трябва да работи за сплотяване. Необходими са масивни инвестиции, за да се преодолеят задълбочаващите се неравенства които застрашават самото съществуване на Европейския съюз. Аз чух консервативен и неангажиран отговор. Ами това искат държавите членки. Ние се опитваме да обслужим всички. Това за мен е неприемливо, напълно неприемливо като позиция на банката и то по такъв централен въпрос. И отново искам да подчертая много силно конфликта на интереси. Съвсем определено не мога да приема обяснението, че по линия на измес... заместване на капитали ще се разгледа този въпрос. Този въпрос е на преден план, защото той е свързан с географското разпределение на парите и на нас това ни е съвсем ясно и е, вместо да отлагаме, банката трябва да излезе с много ясни а, енергични действия. Не искам а, да се а, да бъда а, нервен. Искам банката да а, се вгледа във всички проблеми на, в доклада, не да оставаме с впечатлението, че се губи интерес към това, което предлага Европейския парламент, защото наближава края на мандата и ще има друг парламент е, и още по-строг контрол ще има от новия парламент, така че да трябва да се стегнат. Бихме се радвали, ако получим писменото становище на банката. Приключваме по тази точка. Трябва да избързаме, защото имаме още три точки в дневния си ред и ще останем тук, докато не приключим по всички тях. Аз за днес нямам други планове. Доста е хладно тук в залата. Точка 7. Специален доклад на Европейската сметна палата Постигната ли е основната цел на превентивната част на пакта за стабилност и растеж? Думата има господин Матес, член на Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря за превентивната част на пакта за стабилност и растеж и най-вече за това дали комисията го прилага така, че да се постига основната цел по него. Комисията разполага с силни дискреционни правомощия при прилагането на превентивната част, включително и за вземането на индивидуални решения. Когато една институция разполага с такива правомощия, следва да се запитаме дали тя ги използва така, че се постига целта по законодателния акт. Нашият отговор на този въпрос е не и сега ще ви обясня защо. Каква е основната идея на превентивната част на пакта за стабилност и растеж? Идеята е държавите членки да постигат средносрочни бюджетни цели в рамките на разумни срокове. Не се посочват конкретни срокове, но се залага конвергенция в размер от 0,5% пункта годишно. Тази конвергенция би трябвало да протича по-бързо, за високо задлъжнелите държави. Ако сравним различните аспекти на фискалния надзор в Европейския съюз, като например процедурата при прекомерен дефицит за дефицита и процедурата за прекомерен дефицит за дълга, то ще видим, че превантивната част на пакта за стабилност и растеж е най-смислената мярка от економическа гледна точка. Ако се придържаме към мерките по нея и постигаме целите по превантивната част, то Европейската комисия не би трябвало изобщо да прилага нито процедурата за дълга, нито процедурата за дефицита. Имам упоменах основните елементи по регламента, а именно конвергенция в размер от 0,5% пункта годишно, по-строги мерки спрямо държави членки, които не постигат целта от 60% за дълга. Освен това и корекции на базата на условията по цикъла както и корекции с цел мащабни реформи, инвестиции или при непредвидени обстоятелства. Има една двусмислена разпоредба в регламента, според която държавите членки може да се отклоняват. Те могат в рамките да се отклоняват в рамките на две години с по 0,25% пункта. Но Въпросът е как точно се прилага тази разпоредба. Ще се спра върху това по-нататък. Как тълкува комисията всички тези предписания от регламента? Нека погледнем тази графика. Първата тъмно-зелена линия показва колко бързо една държава би стигнала от дефицит от 3% до общо взето нулево салдо, ако спазва изискването от 0,5% пункта годишно. Тези 3% дефицит приблизително описват положението в държава, в която е била прилагана процедурата за дефицит. Срокът е 5 години, за да се стигне до нулев дефицит или пък 5 години, за да се стигне до 0,5% дефицит. Като отправната точка е нормално състояние на економиката. Какво е тълкуването на комисията обаче? Тълкуването и е, че държавите членки могат постоянно да се отклоняват с по 0,5% пункта, а не само в рамките на две години. Така срокът по тази графика се увеличава от 6 на 12 години. Комисията е въвела различни видове надбавки, например за реформи или за инвестиции. И така, общо стоеността може да стигне 0,75% пункта. Така срокът става не 12 години, а 15 години. Има и изключения за непредвидени събития, за които няма ограничения – за сега комисията е предвидила 0,5% пункта за една държава. И тук се добавят още години към срока, така че той става 17 години. Но през тези 17 години може да има рецесия. При една тежка рецесия структурният баланс се влушава. Нямам предвид много тежката рецесия от 2008 година, по-леката такава от 2000-та година. Тогава структурният баланс се влуши, спадна с 1,5% пункта от БВП. И така стигаме до 22 години. Но ще се постигне ли целта след 22 години? Все още не, тъй като комисията е предвидила така нареченото дискреционно изключение. So и винаги също има възможност за вземане предвид и на други фактори. И кога при това положение ще се постигне целта? Един толкова дълъг срок за постигане на целта, така или иначе, вече противоречи на основната цел по регламента. Повтарям още веднъж, че този сценарий е разработен при положение, че економиката не претърпява сътресения. Освен това, по регламента се предвиждат и повече усилия от страна на високо задлъжнелите държави. Комисията определя една матрица на различни корекции в зависимост от етапа, на който се намираме от бизнес цикъла. Но така или иначе високо задлъжнелите държави трябва да полагат повече усилия. Тук стоеността е с 0,25% пункта повече. Но Комисията всъщност изисква само с 0,1% пункта повече, когато економиката се развива добре. Няма логика за това. Не е достатъчно това изискване към високо задлъжнелите страни изключенията за инвестиции и за реформи. Когато бе въведено изключението за реформите, това бе според мен една много добра идея. Не би трябвало фискалните ограничения да въздействат върху реформите. Реформите са свързани с определени разходи и разбира се, човек би предпочел да ги проведе. Но при по-ограничени разходи. Това бе и идеята на регламента. Комисията с подкрепата на ЕКОФИН реши, че не е от значение себестойността на реформите, че механизмът, който се предлага, трябва да се използва като стимул за реформи. В годината, в която се провеждат реформите, се намаляват изискванията за корекции. Освен това се допуска и увеличаване на разходите през следващите години. Това според нас не отговаря на духа на регламента. Същото въжи и за изключенията за инвестициите. Тук дори не се иска да се увеличат инвестициите в конкретна година инвестициите като дял от БВП. Иска се да се увеличат инвестициите само в номинално изражение, като същевременно те могат да спаднат като дял от БВП за дадена година. Освен това може да се прави пренос от една година към друга. Може да се увеличават разходите за каквото и да било през следващите години, не само за инвестиции. Същото въжи и за така наречените непредвидени събития. Не само, че се увеличава таванът за разходите в конкретната година, има възможност за това и през следващите години. Така стоят нещата. Не коментирам. Има и още нещо важно. Комисията използва тъй нареченото спазване по превентивната част, за да не започва процедура при прекомерен дефицит, защото държавите не си намаляват дълга. Но комисията така допуска положение, при което се влушава структурния баланс във високо задлъжнелите държави. И въпреки това, комисията постановява, че това е достатъчно, за да не се започва процедура за прекомерен дефицит, при положение, че държавите не си намаляват дълга. Каква е реалността? След 2014 година спряха да се подобряват структурните баланси. Когато има натиск от страна на пазара, всички държави членки си вършат работата и се подобрява структурният им баланс. От един момент нататък това спря. Средните стойности не са показателни, тъй като те са добри в Европейския съюз, но силата на цялата верига се определя не от силата на а, отделните и по-силни брънки, а от това колко са силни най-слабите и брънки. Тоест, в случая трябва да вземем предвид високо задлъжнелите държави. Какви изисквания са били поставени на тези държави след 2014 година, когато започна силно да се възстановява економиката? Сините стълбове ви показват изискванията по матрицата на комисията, а червените какво реално са постигнали държавите. Виждате, че само Ирландия е предприела повече, отколкото се е изисквало от нея. Всички останали силно задлъжнели държави са предприели по-малко. Аномалното в случая е, че структурните баланси между 2014 и 2017 в Италия и Испания са се влушили. Става дума за високо задлъжнели страни. Именно върху тях трябва да се концентрираме няма толкова голямо значение какво правят останалите държави. По-важно е това какво се случва в високо задлъжнелите. И това е съотношението дълг БВП в високо задлъжнели, задлъжнелите държави. Няма промяна с изключение на Ирландия. Във всички останали държави съотношението дълг БВП е останало повече или по-малко същото. Става дума за високо задлъжнели държави с съотношение от над 90%. Интересно е да ги сравним с средно задлъжнелите държави, където стоиността е между 60 и 90% виждаме, че тези държави са действали разумно. т.е. след като е отминала кризата, те са приложили фискални политики, довели до намаляване на съотношението дълг БВП. Можело и по-бързо да намалява това съотношение, но все пак е намалявало. Не е имало обаче такова намаляване в високо задлъжнелите държави. И това е проблемът. Това ме отвежда към препоръките ни. Какво препоръчваме? Препоръчваме първо комисията да вземе отношение по отклонението. По това дали една държава може вечно да се отклонява с 0,25% пункта от изискванията. Фискалният съвет на комисията заявява, че трябва да настъпи промяна тук. Едновременно с това комисията трябва да преразгледа матрицата си. Ако не може да има постоянно отклонение, то може би матрицата би била достатъчна. Но ако комисията приема, че постоянно ще има отклонение, то трябва да се промени матрицата. Това е в общи линии препоръката ни. Освен това, във високо задлъжнелите държави, когато економиката се развива нормално, трябва да има и по-високи изисквания за корекции, не само в размер от 0,1% пункта от БВП корективната част според нас, т.е. процедурата при прекомерен дефицит, трябва да бъде реформирана така, че корекциите по корективната част да не са по-низки от корекциите изисквани по превентивната част. По настоящем, по корективната част няма изисквания за промени в структурния баланс. Виждаме, че в държави като Испания, например, може да се влуши структурния баланс, когато се прилага корективната част. Как може по корективната част да има по-низки изисквания, отколкото по превентивната? Явно има проблем. Затова и според нас трябва да се реформира корективната част. Изискванията за корекции там не бива да са по-низки от изискванията за корекции по превентивната част. Комисията прие тази наша препоръка, не прие обаче първата. Заяви, че настоящата нормативна редба не трябва да е по-строга прие и някои други не толкова важни наши препоръки, което ни радва, но като цяло, според нас, комисията трябва да преразгледа виждането си за връзката между матрицата и отклоненията. Не може постоянно да се допускат отклонения с 0,5% пункта. Не е последователно това и трябва да бъде преразгледано. Освен това, клаузата за реформите трябва да бъде обвързана ясно с себестойността на реформите. Ако искаме да запазим клаузата за инвестициите, то трябва да се възприеме размерът на инвестициите като дял от БВП като критерии. В противен случай няма смисъл от тази клауза клаузата за извънредни събития. Ако се стигне до извънредни събития, то трябва да се взема предвид само конкретната година. Не бива да има възможност за повече разходи и през последващите години. Това бе всичко от наша страна. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, господин Матес. Виждаме, че като бивша управител на Национална банка, наистина сте много добре запознат с темата. Господин Пирински има думата. Yes, да, госпожо председател, права бяхте. Обикновено изложенията на Сметната палата не е така напрегнато и това е разбираемо според мен, защото става дума за един доста необичайен доклад от Сметната палата, който засяга един жизненно важен въпрос. Как, превентивна, как действа превентивната част на пакта за стабилност и растеж и дали е, функционира твърде е, общо, коректно или консервативно, защото има и този аспект. Има е, дълго изложение и кратко изложение по доклада и ще бъда колкото е възможно по-кратък, защото колегата Де Йонг има още две точки. Искам да обобщя обаче какво разбрах аз от доклада на сметната, този доклад на Сметната палата. Основната логика, която следва превативната част е е структуриран баланс в средносрочен план. Това е най-добрият начин за устойчиво нарастване на економиките, за постигане на по-голяма работна заетост, конкурентоспособност и така нататък. И смятам, че това е основният проблем зад доводите в доклада и отговорите на комисията. Искам да повторя само нещо доста необичайно в този случай, именно, че има пълно несъгласие между Сметната палата и комисията по въпроса за това дали работи добре превентивната част. Сметната палата много ясно казва, като в, резултат от е, е, отклоняването от е, разпоредбите на пакта за стабилност с превентивното си, с превентивната част не са достигнати целите в района, в, в, резонно време. И комисията отговаря с, контрадоводи, които отхвърлят е, заключенията на Сметната палата, че комисията не гарантира, че са изпълнени средносрочните цели. Как може да се прецени кой е крив, кой е прав? Аз се опитах да обобщя доводите на Сметната палата. Те са пет принципни констатации. Първо, регламентите имат правилна база, но включват обтекаеми разпоредби, които позволяват отклонения. Второ, комисията изключително изпълни условията, но не постигна конвергенция. И има 5-6 довода, които представи господин Матес в с, депо, диапозитивите, които показа изискванията за матрицата, която не функционира по най-добрия възможен начин, защото комисията не е анализирала за това дали параметрите са достатъчно ориентирани към средносрочните цели, достигали се, достигали се тази цел, кумулативния ефект, маржовете, средносрочните цели. Четвърто, намал... Е, отслабване на маржовете, дискреционните маржове. Най-последното отслабване а, което показва, че не е било необходимо решението, тъй като е трябвало да се вземат предвид други съображения, може би известно възстановяване, макар и слабо. Това са аргументите за втората причина, поради която според мен е, е, твърде гъвкаво се прилагат правилата. Съдемта палата казва, че като мине кризата, е, се освободи натиска, ситуацията се е влушила, имаше технически проблеми, за които беше необходимо подобряване. И засилването на възстановяването от една страна чрез препоръки за допълнителни изразходвания на средства ще доведе до асиметрични заключения, тъй като би трябвало да има мерки, които ограничават тези ограничения. Господин Матес тук изброява редица препоръки, които прави Сметната палата. Няма да говоря за отговорите на комисията. Тук е директор Бенч от дирекцията за фискална политика и съм сигурен, че той изгаря от нетърпение да представи позицията на комисията и накрая препоръките, които предложих от Сметната палата. Те са 6, няма да ги повтарям. Искам само да покажа, че нези, които са по същество, не са прияти от комисията и това е съвсем ясно. А, нищо и няма на матрицата, няма нищо неправилно по гъвкавостта. Приемат, се, приемат че и, има възможност да се постигне по- добра яснота и а, корекции. Госпожо председател, в заключение ще кажа нещо, което казах в началото. Явно Сметната палата критикува комисията за това, че е твърде гъвкава. Аз обаче се съмнявам дали комисията е достатъчно гъвкава, защото се оказва, че пакта за стабилност и растеж се превърна в най-сложните правила за управление на бюджети в света. Просто мисля, че вече хората не знаят, не разбират ясно за какво говорят и виждаме доказателства всеки ден, че има огромни различия в разбирането на пакта. Така че критиката на Сметната палата е много добра възможност да се преосмисли отново пакта. Колегата Яла, две минути. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за презентацията на колегата. Но аз съм невежа и искам да попитам – дали матрицата е чудотворно средство, което да разреши всички проблеми и дали въжи само за дефицита, а или и за дефицита, и за излишъка. Защото знаем, че има държави, в които излишъка е повече, отколкото в останалите държави членки. Освен това, в тази матрица дали се предвижда и происхода на дълга, защото в испанския случай, който най-добре познавам, макар че познавам и други, ставаше въпрос по-скоро за, за е, вредни е, продукти в е, частни банки, които в крайна сметка се компенсираха с държавни средства. И стана въпрос за държавни помощи. И виждаме, че комисията иска да приложи матрицата за проблеми, създадени от частни банки. И бих искала да разбера дали това явление се отчита от е, службите. И накрая, кои са проучванията, които са провеждани от Сметната палата за приспособяването на тази матрица? Защото се каза, че матрицата може да се прилага включително в извън кризисни периоди. Но през 2008 година кризата беше с главнок, така че искам да знам какви явления са анализирани, за да е, излезе този доклад. Благодаря. Геда, економика и финанси, господин Пенк. <coughs> Uh, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък предвид напредналото време. Но съм готов да отговарям на по-подробни въпроси, ако е необходимо. Искам да подчертая още от самото начало две неща в доклада на Сметната палата и в изказването на господин Матес. В началото на изказването си господин Мате, акцентира дали комисията използва дискреция, за да постигне целите на фонда. Е, и едва доста по-късно в изложението си той отчита, че при повечето, ако не от всички проблеми, които са повдигнати в доклада на Сметната палата, всъщност има съгласие или може би пълно съгласие между комисията и съвета, защото, както знаем, в общи линии прилагането на пакта за стабилност и растеж е споделена отговорност на комисията и съвета. Всяка от тези организации със собствените си отговорности. И мисля, че това трябва да се има предвид, така че когато говорим за матрица или когато говорим за клаузата за гъвкавост, това не са идеи, които комисията предлага, налага еднолично е едностранно, а това са разпоредби, които се подкрепят от съвета на Екофин <clears throat> като обща позиция. И това е нещо, което трябва да се има предвид и след това вече може да се задълбочим по по-конкретни неща. <clears throat> Другото нещо, което също така беше откроено в изказването на господин Пирински, беше, че бележките на Сметната палата са насочени в някои случаи на комисията във връзка с начина по който тя прилага пакта, но тук е валидно това, което казах за комисията и съвета, но в някои случаи те са насочени за самия, към самия регламент, което каза а, и господин Пирински, че е обтекаема разпоредба в регламента. Можем дълго да обсъждаме как следващото формулиране или изменение на пакта за стабилност ще бъде формулирано. На този етап обаче и нашата задача като комисия е да бъдем колкото е възможно по-верни на закона. И един пример. Маржа на, окружен... на отклонение е по-нисък от а, отклоненията на държавите и се говори тук за процентите 0,5 и 0,25 от процента. Мисля, че всичко това проистича от една конкретна разпоредба на пакта, която е законодателя, парламента и, съв... Европе... и съвета са решили, че трябва да присъстват там а не становището на комисията или да пренебрегне или да заобиколи този въпрос като пренастрои матрицата като едно възможно решение, което се предлага от Сметната палата. Също така, пакта дори не е в последната си формулировка от 2005 година. Там не се казва, че възможностите за структурната реформа трябва да бъдат ограничени от бюджетните разходи за реформата. Всичко това отваря път за следващата формулировка на пакта. Идеите са много различни по отношение на целта и, е, и е полезността на пакта. Господин Мата от една страна, господин а, Пирински даде, дадоха двата полюса на противопоставянето. Комисията е гъвкава. Господин Пирински каза, че а, комисията може би не е била достатъчно гъвкава. Би било Бих се изкушил да кажа, че а, правото е там, където е в средата. А, изкушавам се да го направя. Позволете ми да кажа, че ние твърдо вярваме, че нашето приложение на гъвкавостта, особено след кризата а, от такова изключително естество, ние смятаме, че а, зачитаме разумно економическата ситуация. Разбира се, можем да обсъждаме конкретни случаи, доклада на Европейския борд и а, казусите, които а, каза господин Матес. И аз тук ще спра с тези а, предварителни заключения и съм на ваше разположение за а, конкретни въпроси. Господин Матис. Благодаря. Да, комисията наистина получи одобрение по-късно от Екофин за матрицата, за гъв гъвкавостта, макар че това не беше предвидено в регламента. Комисията има правомощия да реши по тези въпроси. Тя започна да прилага матрицата и едва по-късно получи съгласието на Екофин за това. Оставям на вас да решите а, всъщност няма такива текстове в регламента за прилагането на различните гъвкавости и за одобряването на правила за приложение и това да става с одобрение на съвета. Комисията според отговорностите си направи това, но това не беше особено полезно за крайния резултат. Да, а, в средно, както казах, повечето държави имат поведение, което е по-добро от това, което из... се изисква от комисията. Някои високо задължняли държави всъщност извлякоха най-голяма полза от това тълкуване. Възможността да се отклоняват фискалния борт на комисията каза, че ако има отклонение, то трябва да бъде коригирано в следващите години. И това е в рамките на възможностите за тълкуване комисията имаше правомощия да търси пояснения, ако не може да реши проблема, дали да бъде половин или четвърт процента. Тази матрица не беше използвана за държавите като коригираща част. Онези, които бяха включени в коригиращата част във времена на кризи, матрицата в известен смисъл не беше законно приложима за а, държавите, които бяха включени в превентивната част. И особено през последните години, не само споменатите държави, но и други, се очакваше и беше одобрено, че държавите могат да а, използват корективната част само на базата на цикличното а, подобрение на показателите. А, и както казах, мисля, че тази рамка трябва да бъде преразгледана. Може би в комисията има такова решение. Аз очаквам да науча какво става. Председателката, благодаря ви. Мисля, че по този въпрос ще преминем към следващия етап. Имам предвид Италия. Ще видим какво ще се случи на практика. Може би историята ще отсъди кой е бил прав и кой не. Надявам се, че няма да се стигне до съществени проблеми. Господин Пирински, моля да бъдете кратък. Госпожо председател, напреднало е времето и като се има предвид това, както и температурата в залата, няма да се изказвам на дълго и на широко заключение. Проведените дебати са доказателство за това, че проблемът, пред който сме изправени, е от изключително значение. Ще завърша само с един въпрос. Средносрочните бюджетни цели и матрицата като че ли са със статут на свещена крава не подлежат на промени. Всичко друго може да подлежи на промени, но това са двете неща, които трябва да спазваме и не бива в никакъв случай да променяме. Мисля, че това е изключително е, трябва да бъде подложено на съмнение, тъй като в крайна сметка става дума за строги бюджетни економии, а те не доведоха до нищо. Господин Матес, ще представите ли доклада си и пред комисията по бюджети? Е, извинете, пред е, комисията по економически и парични въпроси. Не е предвидено да го представите и на тях, но горещо ви препоръчваме да го направите приключихме по тази точка от дневния ред. Мога само да препоръчам на колегите в Комисията по економически и бюджетен, по економически и парични въпроси да се запознаят с този доклад преглед на статуса на регистър на експертните, извинете, точка 8. Прилагане на правните разпоредби на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции. Докладчик по становище господин Дейонг, имате думата. Благодаря. Всъщност, дискусията беше много интересна, така че не съм чакал прекалено. Тук, е, по моя доклад, е, не става въпрос за нещо ново за нашата комисия. Неколкократно вече тук сме говорили за тази е, междуинституционална работна група. И всеки път стигаме до едно и също – когато става въпрос за проверка дали достатъчно ефективно се е работило във връзка с агенцията, как те си сътрудничат, как работят, дали не се припокрива работата им, какво сливане може да се осъществи. Комисията би трябвало да направи предложения, но не го прави Разбирам защо във всяка държава членка се намира подобна агенция, но в крайна сметка парламента иска да наложи някакви правила и в нашата работна група не можем да намерим решение на този въпрос. Това е нещо, което трябва да посоча. Второ, конфликт между от една страна желанието да се иска от агенциите да получават заплащане за услугите, а и от друга страна, желанието на агенциите, които казват, че предпочитат тези пари да отиват в комисията, за да могат те да бъдат независими. Това може обаче да създаде съответно доста неравнопоставен поток на парични средства. Имаше размяна на писма във връзка с промяната на мястото на агенцията и дали в такъв случай парламентът ще има думата, например, агенцията за лекарствените продукти. Това също е въпрос, който фигурира в становището, но останалата част е съвсем обичайна. Всички наши искания, доклада да бъде по-структуриран, съответно да се отчитат и препоръките на Сметната палата, да се види последяването им. Това са основните моменти. Текстът не е прекалено дълъг, т.е. има възможност да се удължи още малко, да има добавки. Готов съм да работя с докладчиците в сянка. От докладчиците в сянка виждам госпожа Каденбах. Имате думата. Благодаря. Благодаря сърдечно на докладчик по становище Денис Де Йонг. Благодаря му, че представи становището си. В продължение на години съм работила по различни агенции в различните парламентарни комисии. Най-вече по тези агенции, които са от значение за работата на комисията ЕНВИ. Високо оценявам работата на тези агенции. Мисля, че от гледна точка на експертния си опит, те са от изключително голямо значение за работата както на комисията, така и на парламента. Тази година съм докладчица в сянка от името на социалистите и демократите по доклада за освобождаване на агенциите от бюджетна отговорност. Мисля, че винаги трябва да изтъкваме значението на работата на агенциите. Аз съм от политическа група, която е критично настроена към европейските институции. Извинете, особено като се има предвид, че някои политически групи са критично настроени към европейските институции и към агенциите. По-скоро наблягат на разходите, проистичащи от работата им. А в доклада си доказвате, че работата на агенциите е полезна за да могат те да вършат тази своя полезна работа, трябва да им предоставим и достатъчно финансови средства, както и достатъчно човешки ресурси. Не може парламентът и съветът да вменяват на тези агенции допълнителни функции, без да ги подплатят с необходимото финансиране и необходимите човешки ресурси. Не съм съвсем съгласна с предложението за сливания, закривания или прехвърляне на задачи на комисията. Прекалено общо е формулирано все още това предложение. Прави се обща констатация за това дали действително са необходими всички агенции. Европейската сметна палата трябва да продължава да изпълнява аудиторските функции. Важна е тази нейна функция. Важна е също така проверката, която тя прави на годишните отчети на агенциите, както и на годишните им доклади за управлението и контрола. Много е важно също така да се подобрят и комуникацията и координацията с агенциите. Като цяло съм приемам становището с изключение на критиката, която изказах по точка 3. Но като цяло няма да има много изменения от моя страна. Господин Целер. Äh, Благодаря докладчик в сянка на НП е колегата Сарвама, който за съжаление днес не може да участва, затова ме помоли да прочета краткото му становище. Господин Сарвама се извинява най-искрено, че не може да участва в днешното заседание. Благодари на колегата Дейонг за становището. Господин Сарвама, подкрепям позицията, която е възприял докладчикът ни по становище. Спира се върху три момента. Първо, коефициентите за трудовото възнаграждение. Те трябва да бъдат коригирани, за да се вземат предвид реалните разходи. Второ, бюджетите на агенциите трябва да се съставят по силата на принципите на бюджетирането, ориентирано към цели. Трето, трябва да се очертават по-добре приоритети по отношение на функциите на агенциите. Трябва да се увеличи сътрудничеството и да се намали броят на припокриванията, е особено между дейността на агенции, които работят в една и съща област на политика. Благодаря. Госпожа Каденбах, забравих нещо което е много важно според мен. Парламентът нямаше думата във връзка с преместването на седалището на Агенцията по лекарствата. Това не бива да се повтаря в бъдеще за други агенции. Председателката. Точно така. Вече много често сме обсъждали агенциите. Аз самата в продължение на 5 години работих по въпроса в съответната работна група. Толкова обемна беше документацията, че на човек му трябваше куфър на колелца, за да може да я пренесе. От всичко това обаче не проистече нищо. Обръщам се за това към генералния секретарят на комисията. Би било добре този път да ни дадете повече поводи за надежда. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, комисията приема някои от констатациите ви, както и някои от констатациите на докладчика ви по становище. Но не бих казал, че до момента не е било предприето или не е било постигнато нищо. Мога да ви дам за пример повишената ефикасност. Комисията работи по постигането на повече ефикасност и възползването от нея. Още преди Учред... Започнахме работа по този въпрос още преди учредяването на работната група. Мога да ви дам за пример ефикасното използване на ИКТ, съвместното провеждане на процедури за възлагане на поръчки, съвместното използване на услуги за счетоводна отчетност и други. Продължаваме много сериозно да подхождаме към въпроса и да проучваме и разкриването на допълнителен потенциал за повече ефикасност. Но нека изтъкна едно. Когато комисията излезе с предложението си за сливане на две агенции, се провалихме с гръм и трясък, така че добре ще си помислим преди да излезем още веднъж с такова предложение. Не можем да сливаме само заради самото сливане. Агенциите имат точно определени мандати. Разбира се, може да се обсъжда потенциалната полза от съвместното ползване на помещения. В Париж, например, може да се приложи този подход, тъй като предстои Европейския банков орган да се премести от Лондон в Париж. Може да се обсъждат такива възможности, но не може да се сливат като самоцел агенции с точно определени мандати. Говорихте за преместването на седалището на ЕМА, Европейската агенция по лекарствата, от Лондон в Париж. Тук комисията не играе толкова активна роля. Става дума за въпрос, който се урежда между съвета и парламента. Установилата се с годините практика е решението за седалището на дадена агенция да се взема от държавите членки. Сега парламентът поставя тази практика под въпрос и изисква тя да се промени. Комисията обаче не може да я промени едностранно. Има установена вече практика Разминават се вижданията на парламента и на съвета. Затова и бе постигнато компромисно споразумение за Европейския банков орган и Европейската агенция по лекарствата. Бе им позволено да се преместят преди Брексит. През месец април комисията ще излезе с доклад, в който ще има анализ по въпроса, но той няма да изпревари възприемането на нови практики в бъдеще. Благодаря ви. Надеждата умира последна. Накрая давам думата на докладчика. Е, е, Първо бих искал да ви уверя, че по отношение на агенциите, разбира се, че има разлики, но най-общо те е, извършват чудесна работа и това трябва да се сложи в доклада. Сега, да кажа, че аз говоря за проблемите така, както аз ги възприемам. А именно, че ние сме удовлетворени от работата на агенцията и мисля, че действително това трябва да намери място в становището. Във връзка с забележките на господин Савана – да, съгласен съм, можем да добавим действително нещо, но в... по време на разговорите в работната група, в която съм участвал от името на нашата група, мога да кажа, че оценявам е, искреността на господин Клаус, но комисията никога не е казвала това във връзка с географското разположение на агенцията. Много често сме говорили за този проблем за географското положение. Например, агенция, която се намира на два обекта, може евентуално да бъде събрана на едно място – Действително има такива мандати за две агенции, които биха могли да се слеят и съответно да представлява една единствена агенция. Знам, че е трудно от политическа гледна точка, но комисията вместо да ни отговори, че е трудно политически, би могла да потърси някакъв начин да бъде по-ефективна. Мисля, че това е и нашата роля и въпреки предложението на господин Тимерманс, всъщност никога не е имало воля да се осъществи и това е неприемливо. Благодаря. За да спася честа на нашата комисия, нека кажа, че ние подкрепихме въпросното предложение на комисията за сливането на две агенции. Мисля, че бихме подкрепили и следващо такова. Вече имаме идеи дори за това, кои агенции биха могли да бъдат слети. Толкова по тази точка. Преминаваме към последната точка представене на проучване. Господин Бломайер отново е сред нас. Благодаря ви, че сте тук. Съжаляваме, че се забавихме, но нямаше възможност да започнем по-рано. Имате думата. Yeah, thank you very much. Um... Thank you to um, Mr. De Jong for asking us to, to come here and present this. Um... <clears throat> Благодаря на господин Де Йонг, че ни покани тук за актуализираното представяне, което всъщност се основава на едно проучване, което ви представихме през 2015 година, в което разгледахме регистъра на експертните групи. Както всичко знаете, много неща се случиха междувременно, така че имаме възможност да погледнем отново. А, с, с едно, един, количе, едно, една количествена актуализация, като използваме данните на комисията, като ги обработим на базата на въпросите, които зададохме на Европейската комисия. Благодарим на господин Клаус за това, че ни изпрати много въпроси, много подробности. Съвсем накратко ще ви представя някои от е, <clears throat> основните данни е, на системата на експертните групи. Ще се съсредоточа вниманието си върху някои от е, въпросите, които бяха отразени в, текста от 2015 година. Баланс, прозрачност, добавихме също така и баланс, равновесието, равнопоставеността между половете. <clears throat> Започваме с контекста, защо беше направено това проучване, включително и раното. Аз преподавам политология в университета в Ексите и е, обсъждахме въпроса за учебник, е, с експертните групи, сравнявахме европейски а, е, такива експертни групи особено за бизнеса, Европейския съюз представлява сравнително а, благотворна среда, повече лична свобода в сравнение с държавите членки, особено ако Европейския парламент а, и някои други групи могат да бъдат държани извън този процес. Това е доста критично изказване, но ако се постави в правилния контакт. Това беше едно а, изявление, което беше направено на базата на а, впечатление от системата преди реформата 2015-2016 година. И както знаете, след ангажираността от страна на Европейския парламент, от Европейския омбудсман и на базата на опита на Европейската комисия, Имаше реформа през май 2016 година и <clears throat> комисията а, излезе с нови хоризонтални правила. Къде се намираме сега? Това е, а, са данните за юли 2018 година, когато обединихме данните. виждате числата. Виждаме а, броя на експертните групи 755 с над 15 000 члена. Зелената линия показва развитието между 15 и 18 година. Има известно намаление, но а, от 788 в 15 та година, сега са вече 755 експертни групи. В ранното ни проучване посочихме един по-дълъг времеви хоризонт. Говорихме, че ще има. А, говорихме за 1300 групи преди това и за продължителността тук има едно сравнение между 15 и 18 година. Знаете петте категории, два вида индивидуални експерти, експерти, които са там в лично качество, защото е, са запознати с въпроси или това са експерти, които имат определен интерес. За двете групи има намаляване на числата и тук също така има намаляване в членството в тези две години. Има нови категории, които не са съществували през 15-та година. Тук става дума за това, което си спомням, за организации в третия свят. Говори се за международни организации, които в миналото са били част от организациите. От различна гледна точка, като разглеждаме членството в 2018 година. Това, което се опитваме да покажем тук в. А, а, а, виждаме държавите членки, представителите, индивидуалните експерти и също така около 23% се а, са организациите. Това, което е важно, може да си спомните, че в 2015 година имаше критика в миналото, която беше изразена. Не винаги е било ясно а, кои са били тези представители и а, как а, поясниха хоризонталните правила, че представителите на държавите членки трябва да бъдат държавни служители или служители в сектора. И като разглеждаме организациите конкретно, защото това е категорията, <clears throat> която води до някакви тревоги за миналото, за бъдещето, като си има предвид въпроса за баланса между економически и неекономически интереси, корпоративни и некорпоративни интереси, това също се обсъждаше много пъти. Виждаме категории, професионални асоциации, синдикални организации, банки, адвокатски фирми, професионални консултанти – това беше свързано с економическите корпоративни интереси, докато при други категории, които са свързани с неекономически интереси, има неправителствени организации, които с са 2%, например. И сега по конкретните аспекти, на това проучване на баланса между економически и неекономически интереси. Отново, започвайки с хоризонталните правила, в 2016 година имаше много ясен ангажимент за балансирано състав. Тук се виждат тези проблеми. Всъщност, има зададени цели за постигане на конкретен вид равновесие. И ние се опитахме да повторим това, което направихме в 15-та година, за да видим експертните групи, в които е, е представен международен интерес, дали има добро добър баланс и а, се вижда, че при 74% от експертните групи, в които има економически интерес и членове с економически интерес, те са мнозинство. Не економическия интерес е в 20%, а при 6% има баланс. Може би това а, тук може би нещата са изобщо не са а, проблематични, защото не економически интерес ще бъде представен и, и чуд. Ние разглеждахме а, степента на дисбаланс и тук има категории, е, които показват е, членовете с економически интерес и без економически интерес в жълто 22% има много ниска степен на дисбаланс е, почти, 40, почти половината с, с, с средна економическа заинтересованост. Имаме категорията, която създава най-големи тревоги. Има групи, експертни групи, където има економически интереси и където няма економически интереси. Тук има едно подобрение във връзка с, в сравнение с данните, които разглеждахме в 2015 година. Тогава числата не бяха 23%, а 72% тогава, когато няма а, в групата економически интерес. Преминавайки към втората важна сфера, а именно прозрачността, отново има значителен брой иновации в рамката и съответно това са обществени поръчки, които са задължителни. Комисията следи да няма изключения към правото. Има една много важна връзка, която е установена сега при някои членове на групата между регистъра за експертните групи и регистъра на прозрачността. Това са експерти, които имат някакви интереси те трябва да бъдат регистрирани в регистъра за прозрачността. Това се спазва много стриктно, както показват данните, защото комисията предоставя информация по за 120 члена, които са били изключени, защото не са удовлетворили това изказване. Нещо друго, което е много важно иновация, конфликт на интерес, политика за отделните членове, които са там в лично качество. Те трябва да подадат декларация, да декларират конфликт на интереси тъй като значителен брой от заявленията бяха отхвърлени по мотив конфликт на интереси. В общи линии това беше впечатляващ напредък в сравнение с това, което става. Винаги има документация, която се изготвя и тя е напълно на разположение на всички. А, въпреки това има случаи, в които експертните групи решават а, да не а, правят публична своята документация. Също така а, се отбелязва, че много малко експертни групи, само 12 от 70, 755 групи разрешават на техните заседания да бъдат открити или да споделят в мрежата информация. Сега тук последната сфера, която разглеждахме, беше баланса между равнопоставеността между половете. Това е нововъведение в сравнение с хоризонталните правила, въведени през 2016 година, поне 40% от всеки пол да бъдат представени във всяка група. Това е на базата на данни. Се казва, че 129 групи все още няма достатъчен брой, а, а, не са постигнати целите, значи за 129 групи целта не е постигната. Съвсем набързо препоръките това, което направихме в контекста на проучването, преразгледахме всички издадени препоръки, подкрепени от комисията в 15-та година. Някои от тях според нас продължават да бъдат валидни и тази а, количествена оценка може би ще ни помогне да продължим да работим по останалите въпроси, за да може да се разгледат тези 38, 39 експертни групи, в които има висока степен на дисбаланс и да се види как неекономическите членове могат да получат достъп до тези групи, за да може гласа им да бъде чуд. И ние смятаме, че може да се направи повече за а, достъп на а, обществеността и за подобряване на баланса между половете. И накрая ние направихме един обзор на литературата, в академичните източници ние бяхме малко изненадани, че малко е направено след последното ни разглеждане. Ние разгледахме а, тези проблеми а, през лятото. А, е, и предлагаме да се направи по-задълбочен анализ с, е, на групата, на, на, на системата на експертните групи. Благодаря. Благодаря ви. Ще трябва да продължим на английски без устен превод. Докладчикът има думата. Uh, and uh, also big thank you to uh, uh, the researcher and uh, the researchers, uh, Mr. Blomeyer